След това преговорите по търговското споразумение с САЩ. Тук координаторите предложиха кандидати за председател. Госпожа Стоя е първия заместник председател и докладчик, който ще замества докладчика, когато отсъства. Пета точка мисии на ИТРЕ 2014 година. Имаме един делегат от ЕНП и един от социалистите и демократите. Всъщност имаме вече представителя на ЕНП, госпожа Декастилио. а от социалистите все още нямаме номинация, но се надяваме скоро тя да бъде представена. Друга мисия КОП-20. Номинациите се правят пред секретарията. Необходимо е да участва политическата група, която да сътрудничи с секретарията на Комисията по околна среда. Крайният срок е 24 юли 12 часа на обяд. Шеста точка – изслушванията през 2014 година. Първото е октомври-ноември 2014 година енергийна сигурност в условията на енергийния вътрешен пазар ще говорим, както казах, по енергийната сигурност. Най-важната тема ще разгледаме в контекста на вътрешния пазар. На второ място, може би декември 2014 година, стартиращия иновативен бизнес и малките и средни предприятия. Нещо друго, което правим като предварително предложение, е да се разгледат предизвикателствата на вътрешния пазар. И тук сме казали последни стъпки. Това са последните стъпки в организирането на нашия енергиен вътрешен пазар. Може би изслушването ще се проведе през февруари или март, но още не е взето решение. Решението е само по предходните две изслушвания. На седмо място до 10 септември трябва да се направят предложенията за мисиите на ИТРЕ през 2015 година, съответно за изслушванията. Представителя в агенцията Галилео е, за местниците в междуинституционалната група по Галилео, много интересна група, и лицата за контакти в групата АСЕР или Агенцията на енергийните регулатори в Европа. Последната точка. Енергийна сигурност НРП. Оперативна съвместимост. В този случай ще видим какъв е нашият, нашата работа по цифровия дневен ред, може би и социалисти и демократи. След това общия бюджет за 2015 година. Тук ще чуете председателя, може би този след обед, резолюцията по КОП, пак председателя. Неотложни въпроси, както виждате. Механизма за пазарна стабилност при търговията с емисии, още едно становище и накрая работата по сателита. Но, разбира се, ще има и още решения по становищата, които ще вземем през месец септември. Нека потвърдя и календара за оставащите ни заседания през 2014 година. Вие разполагате с календара в своите папки. Там ще видите всички предвидени заседания за следващите 3-4 месеца. Важно е да знаем тези дати, защото това е важно и за личния ни график. Необходимо е да одобрим и езиковия профил. Нещо много важно за нашата комисия. Както знаете, работим с около 20 езика. С други думи, на практика всеки може да слуша и да се изказва на матерния си език моя случай това ще е трудно, защото цялата документация е пред мен е на английски язик и ще е малко объркващо, ако говоря то на полски, то на английски, но както и да е, да премина към следващата точка, съобщения на председателя. С това вече приключихме и преминаваме към нещо много важно. За 6 минути ще разгледаме комуникацията относно Европейската стратегия за енергийна сигурност. Добре дошли на господин Доминик Ристори, който оглавява нашата генерална дирекция енергетика в Европейската комисия. Трябва да ви уведомя, господин главен директор, че над 60% от членовете на нашата комисия са нови евродепутати. Може би е хубаво че е, вие можете още сега да, ви, да ги уведомите за своята дейност в Генерална дирекция енергетика. Може би трябва да кажа няколко думи за главния директор, господин Ристори, който е завършил международни отношения, политология, но е много компетентен по въпросите на енергетиката, защото е бил директор на съвместния изследователски център в Холандия до 2013 година. Имайте предвид, че този център се занимава изключително с въпросите на енергетиката. От началото на тази година господин Ристори е главен директор на ГД енергетика. Ясно е каква е темата ни. Това е комуникацията по Европейската стратегия за енергийна сигурност. Заповядайте. Thank you. Thank you very much, Mr. Chairman. Благодаря. Аз наистина много се радвам да говоря пред вас днес. Искам да ви поздравя. Искам да поздравя и председателя на вашата комисия за неговата номинация. Поздравявам координаторите и всички депутати, както преизбраните, така и новите. Колеги, най-напред искам да ви кажа, вие сте в парламента, вие сте представителите на европейските граждани. Енергетиката е много важна за живота на гражданите, на всички граждани. Е, тук няма изключение. Енергетиката е изключителна, изключително важна за благоденствието и за живота на всички граждани. Естествено, тук става дума за заетост, за конкурентоспособност – но тя е свързана с хран... храната, с, продоволствието, с продоволствието, с производството, с въглеродните емисии. 80% идват от производствения сектор. Но днес политиката на Европейския съюз по енергетиката има нужда от нова от ново измерение. Това е изключително важно и е вярно, особено когато става дума за енергийната сигурност. Това е голямо предизвикателство за нас. Искам да ви представя два основни аспекта. Най-напред Кризата показа, че е много важно Европа да е независима по отношение на енергоснабдяването си. И на второ място трябва да развием незабавни мерки, отправени към следващата зима, но и дългосрочни мерки, за да може да намалим драстично външната зависимост от енергийни източници. Най-напред обаче искам да се спра на важността на кризата в Украина. Ще ви дам някои цифри. Днес Европейския съюз внася 53% от своята енергия, която потребява. Европейският съюз, неговата, неговото външно салдо на ден е повече от 1 милиард евро. Евро на ден. На второ място – Енергийната безопасност на Европейския съюз трябва да бъде видяна в следния контекст, в, контекст, в глобален контекст. 27% потребление се, увеличава, се очаква увеличаване на потреблението до 2030 година. Трябва да помислим за неконвенционалните източници на енергия. Ето виждаме е, газа като източник, повече от 50% е, на енергията идва от е, нетрадиционни източници, именно като газ. Сега, е, суровия нефт 15%, 90%, природен газ 66% и твърдите горива 42%, атомната енергия са 40%. Това е енергийния микс в Европа. Знаем, че някои европейски а, държави членки, някои европейски страни са особено чувствителни. Те не са така добре свързани като например Балтийските държави и източните е, държави членки на Европейския съюз. Има големи рискове в днешната ситуация, рискове в е, доставката на газ. Русия е от основния източник на газ. 35% идват от Русия, поне за последната година. 27% от държавите членки използват газ. 30%, както казахме, около 30% идват от, от Русия. Това е днешния контекст. От президента на Русия получаваме ясни индикации за това, че е, вносът от Русия може да бъде поставен под въпрос. Много е важно да отговорим на това с наши действия. Трябва да очакваме отговор от Европейската комисия, от нейния председател. Трябва да го изпратим на руския президент. Защото в Европа имаме нужда от нов капацитет, е, имаме нужда да реагираме с, с един глас. Това е, що се отнася до външната зависимост, по-скоро независимост. По този повод излязохме с е, съобщение, в което обясняваме какво трябва да направим в отношение на незабавни, средносрочни и дългосрочни мерки. Най-напред трябва да действаме, за да може да се подготвим за следващата зима. Имам предвид възможно спиране на доставките от Русия. В този контекст ще обърнем особено внимание на суровия нефт и на запасите. Какви са запасите в Европейския съюз? За момента това са 80 милиарда кубични метра. В момента това са капацитетите. В момента имаме обаче 61,5 милиарда е, кубични метра газ. Освен това, ще се съсредоточим върху обратния поток. На следващо място ще укрепим спешната инфраструктура, особено LNG терминалите и колекторите, т.е. терминалите за втечнения газ. Това е много важно. Освен това, обърнахме се към държавите членки с молба да направят оценка на риска, за да видим каква е ситуацията във всички държави членки. Очакваме резултатите до края на, август, началото на септември. Заедно с това, както знаете, имаме дискусии с Русия, Украина и Европейската комисия. Тристранна дискусия с води. През последните два месеца не беше възможно да говорим за цените на газа с Русия. Ние искахме да говорим за цените на газа, базирани на, марковия, на а, пазарния механизъм. Но ситуацията каква е в момента? Имаме предварително споразумение по отношение на зимата, на цените през зимата. Като тук са включени намаления в сравнение с предишните цени. Ще говорим за цените през лятото и би било хубаво да говорим за дългосрочен за дългосрочно споразумение, за да се опитаме да намалим сроковете на договорите и количеството на, на газа, който внасяме. Ще видим как ще се развият е, отношенията между Русия и Украина. Ние се опитваме да подкрепим Украина е, така че тя да може да реагира по-добре на пазарния механизъм. За да в дългосрочна перспектива нашата оценка е следната. Европа може да намали своите, своята външна зависимост от Русия, ако е, приемем две мерки. Естествено, е, намаляване на търсенето особено в строителния сектор, спо, е, стру, транспортния сектор, строителния сектор и промишлеността. А също така трябва да развием и допълнителни вътрешни ресурси. Това означава атомната енергия да се развие, е, добива на неконвенционалния добив на газ – трябва да успеем да идентифицираме нашите резерви и възможността да изпълняваме економични проекти. Трябва да се съсредоточим върху втечнения газ, но трябва и да продължим по-нататък. Трябва да продължим с коридорите, с Южен поток. Извинявайте. Existing reserve and capacity. С южния коридор, така че да стигнем до Средиземноморието. Това е било изключително важно. Заедно с това, ни очакват големи промени по отношение на енергоснабдяването. За някои държави ще са необходими по-големи капацитети да произвеждат и да изнасят газ особено газ, който могат да получават от Северна Америка. Би могло да е възможно да се намали доминантната позиция на Русия в края на десетилетието. Всички мерки, господин председател. Ще ги развиваме в тясно сътрудничество с рамката а, до 2030 година за енергетиката. Благодаря, господин генерален директор, казва председателят. Нека сега преминем към сесията на задаване на въпроси и отговори. Най-напред имат думата координаторите, всеки има думата за 3 минути. Може да прехвърляте време на друг колега. Започваме с НП. Господин Гюрк има думата от името на координатора. Благодаря много, господин председател. Благодаря много и за презентацията. Първо искам да поздравя комисията за изготвянето на това съобщение и за дълбоченото проучване на този много важен въпрос. Тук представлявам Унгария, една от държавите в Централна и Източна Европа, която бе сериозно увредена от е, газовите кризи 2006-2009 година. Вероятно не е изненада за вас, че напълно е, подкрепям предложението на комисията, като изградим по-силен вътрешен е, пазар на енергетиката и по-силна инфраструктура. Имам само две кратки забележки, които искам да направя. Първо за стратегическото натрупване на запаси от газ и въпроса за обратните потоци. По отношение на стратегическото запасяване, искам да привлека вашето внимание към една добра практика в Унгария. Унгария въведе задължителен запас от газ след газовата криза през 2006 година. Това означава, че днес в Унгария имаме 1,2 милиона кубически метра капацитет в запас, който се отблокира единствено в случаи на спешност. Искам да приканя комисията да изучи този модел за задължителното запасяване с газ който е подобен на модела за задължителното запасяване с нефт след кризата през 73-та година. Това беше наложено от Международната агенция по енергетика тогава. Това е аналогично, защото ако сравним характеристиките между газа и а, нефта, наистина нещата са доста сходни. А, макар, че а, когато има криза а, в а, нефта, много отдалечен е негативния ефект във времето за домакинства, докато при газа не е така. Той се отразява веднага на домакинствата. Втория въпрос е за обратните потоци. Една от най-важните предпоставки за функционирането на вътрешния пазар е свободния поток на газ между европейските държави членки и създаването на възможности за обратен поток. Затова насърчавам комисията да продължи да налага задължението за обратен поток за всички междусистемни връзки, както и да налага регламента за сигурността на газовите доставки с особено фокус върху междусистемните връзки в Централната Централна и Юго-Источна Европа. Когато те действат с пълен капацитет, тези междусистемни връзки значително ще увеличат сигурността на доставките в Европа. Благодаря ви много, господин председател. И аз ви благодаря за забележките. Господин Ника, координатора, е следващия а, оратор от социалистите. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин генерален директор, вие ни дадохте една презентация, която има една притеснителна страна, а именно, че тази зима има съобщение, което бе направено и предишната седмица от Международната енергийна агенция, в което се казва, че Европа ще загуби 30 милиона работни места поради липса на конкурентно способност. Аз искам да посоча няколко въпроса. Първия е инфраструктурата. Инфраструктурата играе ключова роля в енергетиката и можем да говорим за енергиен единен пазар в Европа само ако е на лице съответната инфраструктура. Ние виждаме какви грешки вече сме допуснали, когато намалихме средствата от 9 милиона до 5,9 милиона, които да се отделят за енергийна инфраструктура и виждаме колко това се отрази върху нуждите и наистина водната енергия от а, Северна Европа, как да стигне до Южна Европа. Наистина е много важно да има такъв трансфер между Северна и Южна Европа, а, не само на конвенционалните, но и на възобновяемите източници. Виждаме, че поради а, намаляване на бюджета някои неща с, не са изпълнени. По отношение на преговори с Русия, искам да ни отговорите на въпроса за възможността да се достигне до договорка за една единствена цена с Русия. Това възможно ли е да се фиксира такава цена? Световната търговска организация дава ли разрешение за това, т.е. да се регламентират по някакъв начин ценовите разлики за търговията между Русия и няколко европейски държави членки. Другото нещо е, че знам, че утре ще бъде публикуван доклад за енергийната ефективност. Бихте ли ни казали повече за този доклад? Е, това е един документ, одобрен от Европейския парламент преди известно време с, с задаване на а, съответен процент за възобновяемите енергийни източници до 2013 година. Те трябва да достигнат 40%. И съм радостен, че вие споменахте необходимостта от по-разнообразните източници на енергийни носители. Една от грешките, която бе допусната, се отнася до типа или какъв тип доставки ни трябват от Южен поток, въобще трябва ли ни Южен поток, трябва ли да диверсифицираме газовите доставки, каква е визията на комисията, какво е нейното становище. Вие съвсем накратко споменахте за това, именно за необходимостта да се подпомогне използването на енерги... енергоносителите в Средиземноморието. В Черно море също има огромни ресурси. Каква е позицията на комисията по отношение на черноморските източници? господин Яцкевич от името на консерваторите. Имате думата. Благодаря документите, които се казват Европейска стратегия за енергийна сигурност, това, което ме поразява е, че няма солидарност между отделните държави членки, особено с оглед на ужасяващата гражданска война в Украина. Все пак това е нещо, което засяга всички ни, всички нас, държавите членки, но също така и държавите, които искат да станат членки на Европейския съюз. Смятам, че на Украина трябва да се даде ясен знак, че стъпките, които се предприемат в момента, момента от Русия по никакъв начин няма да засегнат енергийната сигурност на Украина. Ние ще положим максимални усилия да подпомогнем енергийната сигурност на Украина. Друго нещо, което е много важно за мен и аз би бил доволен, ако реагирате по него, неконвенционалния газ. Това е нещо, което е много важно за мен. Смятам, че този тип газ трябва да повиши енергийната сигурност на Европейския съюз като цяло. Смятам, че определено трябва да се опитаме да преоценим нашите ресурси и да дефинираме кое е в най-добрия интерес на Европа като цяло. Смятам, че трябва да формулираме следния въпрос. По-важно ли е да се погрижим за твърдяното накърняване на околната среда или трябва по-скоро да се погрежим за енергийната си ефективност. Наистина, ако вземем вятърните електроцентрали, те са много важни, и имат също така екологично въздействие. Това трябва да се види като баланс, но това по-скоро в правомощията на зелените да го говорят. И друго нещо, което трябва да добавя, е, че документите документа, съобщението поставя а, доста голям акцент върху климатичната политика. Мисля, че нещата не вървят в посока, каквато е и нашата цела, именно да станем независими от изтока и да станем единен енергиен пазар. От друга страна, четем съобщението, че ще се стремим да уважаваме, да зачитаме националните решения, когато става въпрос за избора на енергиен микс в държавата. Но няколко реда по-надолу можем да прочетем, че това, което е много важно, е да се придържаме към разпоредбите на политиката за климата, които са много строги и понякога лишават държавите членки от правото им да вземат независими решения, когато става въпрос за енергийните източници, които биха желали да използват. И още едно нещо, което искам да привлека вниманието ви към него. В точката за инфраструктурата, където четем за газа, вероятно вие, господин директор, може да поясните един аспект. Четем, че държавите членки по източната граница на Европа трябва да се ползват с определени мерки, които да ги отделят от зависимостта им от Газпром, т.е. те да не бъдат сериозно ударени от евентуална криза. Председателя моли оратора да приключва вече. Мисля, че Южния коридор а, и междусистемните връзки са неща, които трябва да се третират като приоритетни във всички наши действия. Благодаря сега представителя на АЛДЕ, господин Петерсон, който е и заместник-председател на нашата комисия. Той ще говори от името на съответния координатор. Заповядайте. Благодаря господин Ристори за тези уводни думи. Ясно е, че възобновяемите енергийни източници са важна част от решението на предизвикателствата, пред които всички сме изправени. Просто се чудя дали бих могъл да ви помоля да помислите малко така, да поразсъждавате, дали могат да се зададат задължителни, законообвързващи целеви нива на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс? Това е първия ми въпрос. Втория ми въпрос е, на мен ми изглежда, че а, сме изправени дори към момента с, пред проблеми с а, държавната помощ и правилата за държавната помощ. Държавите членки се опитват да намерят и в много случаи е, това са много добри решения по отношение на енергийните доставки, на възобновяемите енергийни източници, с целта да повишат независимостта си. В същото време това влиза в конфликт е, в противоречие с настоящите правила за държавната помощ. Втория ми въпрос е в този смисъл. Как виждате, взаимодействието с настоящите правила за държавната помощ и доколко виждате това като бариера, като пречка пред това, което се опитваме да постигнем, а именно независимост по отношение на енергийните доставки и оттам повишаване на енергийната сигурност. Благодаря ви много. Благодаря ви, че спазихте времето. Следващия оратор, господин Силикиотис, координатор в ГОЕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κύριε το για μας το... Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви и на вас, господин Пистори. Енергетиката е свързана с общото благо. Необходимо е да мислим и за енергийната сигурност, но разбира се и за достъпа на гражданите до енергия, която да е ефтина. И тук вече ни е необходимо по-стабилно финансиране и инфраструктура, помощ от страна на Европейския съюз, обществен контрол, както и участие в изграждането на енергийната инфраструктура. Така гражданите ще имат една енергетика на приемливи цени. Ние получихме съобщението на комисията съвсем наскоро. Не съм има възможност да се запозная в подробности, но не виждам нова стратегия при възобновяемите източници. А на мен ми се струва, че напоследък бяха направени доста важни стъпки. Въпреки това предстои много работа, за да имаме екологична енергетика в Европа. Нека се спре и на инфраструктурата. Вие я споменахте. В съобщението на комисията не виждам да се обръща специално внимание на въглеводородите. Имайте предвид, че в източното Средиземноморие вече има находища на природен газ. В Кипър, в моята страна, бяха открити такива находища и мисля, че би трябвало да се развие източно средиземноморския коридор, югоисточния коридор. Но виждам, че тук се предлага нещо твърде общо, някакъв център в Средиземноморието, а са направени предложения по инструмента за свързване на Европа, именно за връзки между страните в югоисточното Средиземноморие и мисля, че това е тема, която трябва да се проучи по-внимателно от комисията. Очакваме и предложени конкретни стъпки от ваша страна. Обявени са целите за 2015 година. Знаете, че сред тези цели е и преодоляването на изолацията. В съобщението се обръща внимание и на това, но като чили изолирането от голямата електропреносна мрежа няма да се случи до края на 2015 година. Няма да се преодолее до тогава. Благодаря ви. Следващия оратор. Благодаря ви, господин Ристори. Трябва да кажа, че когато четем текста на комисията виждаме 90% зависимост от нефта. Газовата зависимост се движи и увеличава до 62%. Имаме увеличена зависимост и от твърдите горива. Следователно, независимо от няколкото мерки, които са описани, нашата зависимост се увеличава. Хубаво е, че обръщате внимание на измененията на климата, на обратните потоци. Имайте предвид, че складирането на газ изисква и нови законодателни мерки. Очаквам да видим какви ще са те. Как можем да съхраняваме газа? Друг въпрос, който ме вълнува е солидарността. Наскоро Австрия покани господин Путин във връзка с украинската криза. Имаме също така Южен поток, в който участват и Австрия и други държави. Целта е да намалим този транзит през Украина, ако може да няма никакъв транзит и всичко да се прехвърли към, прехвърли към Южен поток. Това е плана на Русия. Много от правителствата в Европа го подкрепят. Как тогава ще намерим инвеститори, които да се интересуват от газопроводите на Украина? в един и същ момент се предлага инвестиране в тези газопроводи, прави се всичко, за да насърчим инвеститорите и в същото време европейски правителства имат други планове. Още нещо. Не виждаме нищо за вятърната или слънчевата енергия във вашия документ там където се говори за възобновяемите източници. Не виждаме нищо и за биомасата, а тя би могла да замести източника на гориво за топлофикация в България, например тази зима. И още един въпрос. Утре комисията трябва да вземе решение за намаляване на нашите усилия по енергийна ефективност. Сега ние се движим в рамките на 2% годишно. Утре ще се разгледа предложение за 30% намаление, което означава свиване с 6 милиона тонов еквивалент на нефт. Бих казал, че в този случай Европейската комисия утре ще намали енергоспестяванията 15 на 6 милиона тонов еквивалент на нефт до 2020 година, но аз не виждам каква е обосновката тук. Следващия оратор Роджер Палмър от името на Европа на свободата и пряката демокрация. Благодаря ви, господин председател. Нека напомня на господин Ристори какво каза комисаря по енергетиката, а именно Европа вече не може да се придържа към едностранната енергийна политика. Нека напомня какво каза и комисаря по индустрията, господин състояние. Според него Европа е изправена пред индустриално убийство. Как би коментирал нашия оратор думите на комисарите? На второ място, комисията вече не обръща внимание на шистовия газ, който би намалил нашата зависимост, а се харчат милиони евро в подкрепа на лобистки групи, които единствено е, разпространяват пропагандни слухове срещу шистовия газ. Ще спреде да го прави комисията. На трето място в Обединеното кралство си имаме министър по енергетиката. Той е много екологично ориентиран и не вижда защо ние трябва да си намаляваме емисиите, ако Китай и Индия не го правят. Имам въпроси към комисаря. Защо Европейския съюз руши собствената си економика, за да се опита да намали емисиите, когато Китай и Индия като че ли нямат никакво намерение да направят същото. Благодаря. И сега нека чуем накратко главния директор. Thank you very much, chairman. Благодаря, по първия въпрос, който ми поставихте, много е важно съхранението наистина. Той е от стратегическо значение. За това и винаги е било наш приоритет. Ще си остане и водещ приоритет през следващите години. В този контекст трябва да кажа, че ще продължим да настояваме да се увеличи капацитета за съхранение, включително още и за следващата зима. Нека ви напомня, че целият капацитет е 80 милиарда обем транзитен газ – като обема от транзитния газ на Украина е само около 60 милиарда. Така че ние много внимателно ще разгледаме най-добрите практики тук. Вие споменахте и някои от тези в Унгария. И комисията, и парламента ще разгледа въпроса за стратегическото съхранение. Тук се работи и с Агенцията на енергийните регулатори. Разбира се, трябва да знаете, че от самото начало на кризата, от първия ден, още сме казвали, че трябва да се предприемат енергични действия. Това и направихме. Газ от Словакия към Украина. Тази връзка ще бъде напълно оперативна още преди началото на зимата. И това е много важно. Но е необходимо да се работи по всички междусистемни връзки в Европа. Аз съм напълно съгласен с вас. Необходимо е да използваме тези обратни потоци – възможно най-ефикасно. Преминавам към следващия въпрос. Във връзка с Румъния. Да, наистина трябва да разработваме като ключов приоритет изграждането на енергийната инфраструктура, защото Разбира се, няма как да има стратегическа инфраструктура без вътрешен пазар и обратното. Това е важно за управлението на енергийната сигурност. Нашата обща цел би трябвало да бъде свързването на хъбовете на севера и юга – Нещо друго, което знаем, е, че е необходимо да се разработи нов разпределителен център в Южна Европа. Защото наистина там вече виждаме, че има нов вид резерв. Стана дума и за диверсификацията, за Набуко, съответно и за Южен поток. Сега ние обсъждаме южния край на коридора, възможността газ да се движи от Азербайджан и да се внася в Европа, частично да минава през Грузия, след това през Турция, през Балканите и накрая Европа. Но нека бъда ясен количествата в този случай ще останат сравнително скромни в рамките на едните две години. Освен това, ние ще разгледаме и нова възможност малко по-на север, Туркменистан, с допълнителен капацитет, а по Южен поток, отговарям и на въпроса, който ми беше поставен, позицията ни е абсолютно ясна. Заключението в доклада също. При сегашните обстоятелства би трябвало да преустановим всякакви стъпки, свързани с Южен поток. В противен случай Украина ще бъде в изключително неизгодно положение – като след това този проект би могъл да бъде преразгледан в светлината на кризата. Имайте предвид, че обърнахме специално внимание на някои инициативи от определени държави членки, тъй като трябва да останем единни. Така или иначе, можем да постигнем успех – Що се отнася до стратегията ни за енергийна сигурност, единствено ако останем единни. Ето защо ще обърнем специално внимание на този въпрос и ще мобилизираме всички налични инструменти. След това, по договарянето на цените, разбира се, трябва да се има предвид, че това е търговска операция, но когато говорим за газовите цени, то това са цените наложени от Русия на Украина. И те са много по-високи от средните, договорени с всички останали държави. Именно в този контекст мисля, че беше успех получаването на важната ценова отстъпка от страна на Русия, но тук преговорите не са приключили, ние имаме двустранни контакти с Украина и Русия и се надяваме на резултат през следващите няколко седмици. Но допълнително трябва да видим как ще върви това ценово договаряне, като се зачетат всички норми на конкурентоспособността и вътрешния пазар. Нещо друго, на което ще обърнем внимание, разбира се, разбира се, Черноморието, и някои нови находища. Това ще е допълнителен аргумент при нашите преговори за създаване на нов разпределителен газов център в Южна Европа. Преминавам към следващите въпроси, които ми бяха зададени. Всичко, което мога да кажа е, че ние напълно подкрепяме Украина. Не е нужно да ви припомням всички вземени решения във връзка с макроподпомагането. В областта на енергетиката, както споменах, продължаваме да преговаряме и с Украина, и с Русия по неконвенционалния газ. Нека кажа следното – и то съвсем ясно. Ние бихме приели всякакви предложения и бихме ги анализирали от научна гледна точка. Първо трябва да се знае какъв е точният резерв в Европа. На второ място да видим какъв е геологическия профил, каква е изпълнимостта на различните проекти и какви биха били последиците за околната среда. Изпълнят ли се всички стъпки, то съответните държави, които се интересуват, могат да тръгнат по този нов път. И накрая за инфраструктурата, да, с подкрепата на парламента имаме 5,8 милиона евро за инструмента за свързване на Европа. Това е началото, а ние ще направим всичко по силите си да постигнем максимален резултат. По възобновяемите източници ще отбележа, че разбира се, те са едно от възможните решения, но сигурно знаете, че така или иначе се опитваме да преминем към пазарно ориентиран подход – като създадем възможно най-големия пазар и използваме механизма за регионално сътрудничество. При фотоволтаиците, например, сме много конкурентни и тук наистина искаме да имаме най-големия пазар и по-добра конвергенция. Това е изключително важно и няма да пестим усилия, за да постигнем резултат. Нека също кажа, че ние сме предложили вързваща цел от 27%, но някои правителства ще отидат и по-далеч. Германия, например, 30% до 2300 година – а френското правителство дори 32% до 2030 година. Това е залегнало и в националното законодателство. Относно енергийната ефективност, не мога да обсъждам заседанието на съвета на комисарите утре. Така или иначе е важно да имаме и реалистична и амбициозна цел. Като мобилизираме целия свой потенциал в няколко ключови сектора, с които наистина имат потенциал. Много е важно също така да възстановим и стопанската дейност, да се разкрият нови работни места. Това е, господин председател, основното. Да, вие ще имате възможност да отговорите и на още въпроси. 12 колеги са се записали. Това, което предлагам е да сложим край на този списък от оратори, който вече стана списък с 14, даже 15 имена. Не знам какво може да се направи. Ние сме предвидили 60 минути, след като са 15 колеги, имат само по една минута на изказване, тъй като изоставаме. И тъй няма да приемам повече заявки за изказвания. Едноминутни изказвания, както казах, започваме с господин Шафхаузер. Заповядайте. Euh, господин председател, благодаря ви. Принципно вносът е 4 до 5% от БВП на всяка държава. Този внос на енергия е проучен и в нашия регион на Елзас, необходимо е да има намаление от 20 до 25%, което означава да намалим с 1% пункт тази част от БВП на европейско ниво. Но за да се постигне това е необходимо да се инвестира 1 трилион или 10% от БВП. Това е енергийно предизвикателство, разбира се. И тук може би зависим от ЕЦБ и тъй нареченото количествено улеснение. Необходимо е да се отпуснат средства, които да се налеят в енергетиката. И това не са някакви измислени пари. Това е quantitative easing. Прави ли се, мисли ли се по този въпрос. Благодаря, госпожа Декастио. Uh, um, Благодаря. Ще продължа на испански. Много важно е да се постараем на политическо равнище, да имаме една единна енергийна политика. Предизвикателствата са толкова големи, че само заедно може да се справим с тях. Комисията каза, че трябва да се оптимизират ресурсите. Тя говори за енергийна ефективност, за диверсификация на източниците и говори за маршрутите. Може да използваме повече втечнен газ от Северна Америка, е, Африка, извинявайте, или от Норвегия. Ако имаме един енергиен вътрешен пазар, то тогава господин генерален директор е, ще може, може би наистина, да се справим с предизвикателствата. Връзката между Франция и Испания също е важна. Във Франция има много капацитети за преработка на втечнен газ. Затова мас... тези маршрути са много важни. Господин Левандовски, е, много е важно наистина да адаптираме енергетиката си. Вече Три пъти е, през 2014 година говорим по този въпрос. Още по януари започнахме. Говорихме за баланса между климатичните промени. През април говорихме за субсидиите и държавните субсидии и правилата. Ние позволихме модернизация на съществуващите мрежи а сега в доклада се вижда, че имаме връзка и с енергийния пакет. Интересуваме обаче точка 8, в която се казва да се говори с един глас по отношение на външни доставчици. Каспром има доминантна позиция. А, как да процедираме с тази как да се справим с тази позиция? Може би не изведнъж, а постепенно. Може би да има един прак на продажбата на газа. Въобще има възможност много тук да се играе с цената. Благодаря, казва председателят. Госпожа Пош. Господин Пош има думата. Благодаря. Енергийната ефективност е една от мерките за намаляване на търсенето. Комисията обаче не говори за други възможни мерки, като схемата с търговия на емисии. Е, каква е ролята на отделните предприятия? Мисля, че тук комисията може да даде предложение. По отношение на омрежаването, вие говорихте за частните източници. Има нужда от 12 милиарда, казахте, но е, освен това казахте, че вие може да дадете само 6 милиона, милиарда от тях. Как обаче може да се осъществи наистина обратния поток, връзката с източна Европа? И сега, безопасността. Стратегията говори за омрежаване, трансгранично омрежаване, е, трябват ни е, умни, интересни Отераторът бе прекъснат, извинявам се, вашето име е Похене Поше. Господин Кели, две, два въпроса имам за една минута да задам. Най-напред. Доволни ли сте от плановете на държавите членки, тези, които са предложили, имам предвид терминалите на втечнен глас. И ако не, какво бихте искали да се получи на ниво държави членки? И възможността за ефтин газ от Северна Америка като източник на диверсификация. Сега на следващо място Независимо дали методите са конвенциални, неконвен... неконвенциални, дали източниците са такива, дали имаме, дали говорим за възобновяеми източници или не, а, искам да попитам а, по отношение на нашата конкурентоспособност. Как може да станем по-независими и да запазим нашата конкурентоспособност? Госпожа Ван Брен. Благодаря. Имам само една минутка а, да помоля да предадете на следващия комисар един политически въпрос. Не мога да задам подробни въпроси в такова време. Значи, моят въпрос политически е какво е нашето бъдеще по отношение на енергийната сигурност? Според мен и, и според моята политическа група, е много важно да мислим за бъдещето. Няма нужда да има стратегия за климата, стратегия за възобновяеми източници, за стратегия за заето, стратегия за енергийна сигурност. Няма нужда от тези отделни стратегии. Трябва ни една единствена стратегия в която енергийната ефективност и енергийното спестяване да е ключово трябва да се приложат тези замисли и то по разумен начин и така ще опосредстваме само заетостта и промените в климата. И въпросът ми е, ще имаме ли обвързващи цели? За това става дума. Ние не успяхме да се обвържем с цели пред ми, през миналия мандат. Нека го направим сега. Господин, госпожа Вернер. Господин председател, господин генерален директор, много се говори за конвенционалните газове, неконвенционалния газ, за е, в Германия темата е много чувствителна, особено когато се говори за чистотата на водите и на околната среда. Но освен това искам да ви попитам, ако се занимаваме с тази тема шистов газ, не преместваме ли нашите цели, нашия фокус върху шистовия газ, от и не загърбваме ли а, възобновяемите енергийни източници? Благодаря, господин Ериксън. Благодаря. Ще говоря на шведски. Благодаря ви за тази презентация, защото дискусията е много важна. Два въпроса са основни, основно важни. Въпросът за климата и на второ място енергийната сигурност и нашата уязвимост от енергийните доставки. Радвам се, че комисията не послуша хората, които не бяха компетентни, когато се изказваха по въпросите за климата и горивата. В Швеция е, човек на където и да се обърне, казваме ние в Швеция, задните части само все отзад. Това е нашата поговорка. Е, говорим за кризата в Украина, да, но имаме и кризата в Северна Африка, в Северен Кавказ, в Ирак, в Близкия изток. Проблемите се разпределят по различни региони, но те си остават. Нашите амбиции трябва да се заострят. Трябва да помислим за повече възобновяеми източници и нашите амбиции по отношение на възобновяемите източници трябва да са по-високи. Благодаря. Аз подкрепям господин Ериксон. Аз четох този доклад, но ясно е, че на 28 май комисията се е събудила и е осъзнала, че има проблеми с енергийната зависимост. Говорим за складирането, за омрежаването, всичко това е положително, но има и други предложения, които според мен са малко недомислени. възобновяемите източници. Това е, е ключовия въпрос, върху който трябва да се съсредоточим. Сега по отношение на пакета за климата, искам да попитам с кои теми ще се занимаваме тук. Как изглеждат нещата с альтернативните източници, енергийните, енергийното спестяване, енергийните економии? Нещата ще се случват ли на европейско равнище или всяка държава членка ще отговаря за себе си? Ние в Италия, под правителството на, при правителството на Монти, правителство, което е, залагаше много на економите, е, ние така много накърнихме нашата политика по енергетика. Следващият оратор. Трябва да имаме възможност да се справим с този проблем и трябва да видим какви са нашите шансове. Трябва да помислим за нови начини, за нови източници на доставки. Трябва ни истински вътрешен пазар на енергия и ни трябват по-добри тръбопроводи. Епиринския полуостров, е, Испания, е, тази, този регион може да ни даде много нови енергийни източници. Е, и тук говоря за альтернативни твърди горива. Искам да попитам, има ли определени срокове за обвързване на този регион с останалата част от Европа? Следващият оратор. Газпром узникал назор на витворение. Когато говорим за монопола на Газпром, говорим за общи покупки на газ. Говорим за възможността да се обвържем с общи цени. Но ето, имаме Норвегия, имаме Алжир. Може би трябва и по отношение на тях да имаме една, е, е, една централа, е, която да преговаря с тях. А ако покупките за Европейския съюз стават централно, те, то, този център би трябвало да отговаря за всички покупки от всички доставчици. И моят въпрос е, има ли стратегия в това отношение? Ще говоря народния си език. Благодаря за много подробния анализ. Вие посочихте колко е спешен всъщност въпроса и посочихте проблема за конкурентоспособността на енергийния пазар и енергийната сигурност в Европа. Първия ми въпрос е, комисията признава ли, че има възможности в източното Средиземноморие, което ще доведе до по-малка зависимост от руския газ? Ако насърчаваме използването на ресурсите в източното Средиземноморие, това ще доведе ли до стратегическо и политическо предимство за Европейския съюз? Втория въпрос шистовия газ на САЩ. Съгласно данните, в следващите няколко години бихме могли да закупим от Съединените щати на цена 4 долара кубическия метър – на тази цена, всичко ще се промени. Тази информация надежна ли е или просто нещо, което така по клюкарската линия сме получили? Благодаря ви, господин председател, скъпи колеги. Диверсификацията на енергоисточниците е нещо, което е много важно на европейско ниво. И тук са ни необходими стратегически инвестиции, за да изградим енергиите на бъдещето. Например, атомната енергетика. Това е енергията на бъдещето с голям потенциал за развитие, защото това е най-безопасната енергия най-чистата и най-ефтината енергия. Слънчевата енергия също трябва да се развива. Тук трябва да имаме обаче и по-висока рентабилност и да избегнем някои опасности. Вятърната енергия Струва ми се, че тя доста загрозява пейзажа, като потенциала за нейното развитие вече е изчерпан. Накрая искам да отбележа, че в предложението на комисията забелязвам, приключвам господин председател, е, забелязвам, че се разглежда и партньорството с Евро... САЩ. Тук трябва да бъдем едини. Small correction. Е, малка корекция. Полша плаща на Газпром 526 долара на кубически метър, а Русия иска 484 долара на Украина. Е, Сакорафа. Госпожа Сакорафа, следващия оратор. Благодаря, господин председател. По-рано бе зададен един въпрос към господин Ристори, но не получихме отговор. Беше много интересен въпроса, а именно как Европейския съюз ще разработи резерв... находищата в източното Средиземноморие в контекста на енергийна сигурност и диверсификация. Господин Ристори, съгласен ли сте, че това ще е решение на проблема с зависимостта, на решение на проблема с монопола на Русия в момента. Благодаря. Благодаря, госпожа Береш. Господин председател, господин главен директор, вие оглавявате стратегическа дирекция Необходимо е обаче отново да се разгледа стратегията Европа 2020. Аз не можах да чуя цялото ви въведение, за което се извинявам, но така или иначе е необходимо да имаме енергийна пътна карта, която да отговаря на амбициите ни. Тази стратегия също така би трябвало да допринесе с резултати и също така да ни даде правилните инструменти за конференцията по климата, която предстои в Париж. Speakers. Благодаря. С това приключва списъка с ораторите и приключва и списъка с въпросите. Господин генерален директор, сега вие имате думата в обобщен вид да отговорите. Седем минути остават, даже пет нещо от този род. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които се изказаха. Първо искам да кажа, че заслужават отговор всички онези, които споменаха стратегическата важност на междусистемните връзки, в това число да се прекрати изолацията на Иберийския полуостров. Това трябва да се отработи чрез по-голямо ниво на сътрудничество между засегнатите а, правителства и операторите на преносни мрежи. Миналата седмица организирах една среща с всички председатели на оператори на преносни системи от Испания, Португалия и Франция, за да се опитаме да намерим по-адекватни и по-бързи решения. Имахме много положителна среща. Може би открихме нов път за напред. Ще имаме нова среща, май даже на 1 септември ще е тя. И именно това е начина да се процедира, за да се идентифицират реалните решения. Но освен това, в политически смисъл, за да се демонстрира огромното значение на това, както знаете, в анекса на нашия доклад сме включили този пункт сред най-големите приоритети. Това е кристално ясно. Второ място достъп до кредит, особено в контекста на економиите на енергия. Това ще е абсолютно важно. Ще разработим всякакви мерки. Ще положим всякакви усилия с подкрепата на финансовите институции на Европа, Европейска инвестиционна банка по-конкретно, за да изградим по-адекватни финансови инструменти, които да дадат възможност за преминаване към следващото измерение, защото на нас ни трябва следващо измерение за енергийната политика на Европейския съюз, както казах и преди. Това е също кристално ясно. Що се отнася до въпроса за правилата за държавната помощ? Моето мнение е следното. Трябва да има по-голяма съвместимост, да постигнем по-голяма съвместимост между правилата за държавната помощ и правилата на Европейския съюз за вътрешния пазар по-конкретно. Имаш, имахме решение за новите насоки, за държавна помощ в областта на екологията и енергетиката. Това е от началото на тази година, както знаете. И сега сме решили с колегата, който отговаря за конкуренцията, да създадем една група, комисия и държави членки, за да подпомогнем а, прилагането на практика на тези указания. Тази група ще е изградена от а, представители на а, комисията, кон- конкретно Генерална дирекция енергетика и конкурентно, за да може да повлияе в положителен начин и това е изключително важно в момент, в който преразглеждаме ключови аспекти на политиката. По-конкретно имам предвид преминаването към по-пазарния подход към възобновяемите източници, за да може да има прогресивен преход и да се избегнат някакви недостатъци в този смисъл. Що се отнася до ефективността на компаниите и промишлеността в енергийната ефективност, за европейските компании енергоемкост енергоемкостта е много забележителна. Тя е доста ниска, а има много добър резултат спрямо, например, американските компании. Има 10 пункта разлика. И спрямо това трябва да консолидираме тези тенденции, за да насърчаваме нашите енергийни компании да продължават с тази тенденция. Ще положим максимални усилия в тази насока. Що се отнася до терминалите за втечнен газ, да, имаме много такива. Понякога те не се използват с пълен капацитет. Имам предвид някои в южната част на Европа. И моето впечатление е, че напредваме добре по отношение на новите проекти и държим тясна връзка с всички ключови играчи, в това число правителствата и операторите. Това е особено важно за ключовите зони в Европа, в изток и в Балти... Балтийския регион. И не сме против да има съвместимост между сигурността устойчивостта и конкурентоспособността. Тоест, тук не става въпрос само за продължаване на резултатите от стратегията 2020, но да се придаде и друго измерение на тези постижения и това да се отнася за всички аспекти на а, ефективността, не само що се отнася до сигурността, но и за вътрешния пазар. Ние много сме променили вътрешния пазар, но както знаете, това не е достатъчно, защото включително нашите окончателни резултати трябва да са свързани с все пак цени и потребление на енергия. Потребителите на енергия трябва да са в центъра на нещата, като трябва да има глобален и последователен подход, когато има липсваща връзка, липсваща инфраструктура. Просто е недопустимо в Европа все още да има държави членки, които не са свързани с европейската мрежа. И трябва да вложим всичките си ресурси, за да поставим край на това положение. Това ще бъде един от нашите основни приоритети. Вече посочих, стратегическото значение на запасите в настоящото положение. Те трябва да станат наистина най-важни, да, да са най-много на нашето внимание в следващите няколко месеца. Що се отнася до начина на процедиране за покупките на газ, ние сме в контакт с и колегата, който отговаря за конкуренцията и с правната служба за да можем да тестваме всички възможности, по-конкретно, като имаме предвид нови пазари. Ще приключим с проучванията в следващите няколко седмици, максимум до месец, за да дадем ясен отговор по този аспект. Но във всеки случай, ако останем единни, ще имаме по-голяма възможност да повлияем върху нещата и те да тръгнат в правилната посока. Вече споменах развитието на преговорите за цените на Украина. Вече намалихме исканията на Русия от 484 на 384 и трябва да използваме всичките си аргументи, нашите възможности да модерираме, да сме посредници, да, също така да намалим търсенето, да диверсифицираме доставчиците и да налагаме пазарен механизъм. Това е начина да вървим напред и аз съм уверен, че ще го направим. Що се отнася до източното Средиземноморие, да, ние а, разглеждаме тези нови открити находища в източното Средиземноморие, в Кипър много важно и а, сме в близки връзки с а, операторите с правителството на Кипър и това е една от причините, поради които предлагаме нов приоритет, а именно създаването на нов газоразпределителен център или енергиен център в Южна Европа, като се използва изцяло този потенциал новоразкрит и поради обсъжданията ни с италианското председателство, това ще е и приоритет за следващия месец и премиера на Италия е решил да организира и да лансира една важна инициатива на 19 ноември в Рим. Това мисля, че са добри новини не само да се организират тези неща, за да се удовлетворят исканията на Южна Европа, но и да взаимосвържем центъра в юга с този в севера, за да може в крайна сметка да се повиши цялостното ниво на доставки в Европа. Това е изключително важно. И накрая, позволете ми да кажа по отношение на енергията, ефективност и възобновяемите източници, възобновяемите източници ние трябва да създадем най-големия пазар за тях в Европа, като преминем от национално на регионално и след това на европейско ниво. Това е начина напред. И аз съм удовлетворен от някои инициативи. Например, миналата седмица бях в Берлин с организатор с германското правителство и някои други държави за създаване на общ пазар. И някои правителства вече взеха решение, както казах във Франция, да се надвиши зададеното целево ниво и то в правилната посока върви това, за да улесни живота на тези държави, защото това се гледа и в контекста на европейското управление, като се вземат предвид спецификите на всички държави. Благодаря ви много за вниманието. И аз благодаря господин генерален директор. Първо за присъствието ви тук в нашата група. Поздравления за това съобщение и към комисаря Тингер и на цялата генерална дирекция. Нека да отбележа, че определено енергийната сигурност ще има важна роля в работата на нашата парламентарна комисия следващите месеци. Затова този въпрос е изключително важен за всички нас. Много благодаря на всички колеги, от а, а, всяка група в ИТРЕ комисията. Мисля, че дискусията беше много задълбочена и позитивна. Благодаря на всички. Благодаря, господин председател. Приятно лято и ще държим връзка. Следващата точка в дневния ред Общия бюджет на Европейския съюз за финансова 2015 година, всички раздели. Имаме по-малко от 15 минути за обсъждане на тази точка. Нека обясня, че имаме предложение на комисията и предложение на съвета. Принципно това, което предлага съвета е под предложеното от комисията за следващата година. Това е бюджета за 2015 година. Какво предлагаме ние като Европейски парламент? Искаме, грубо казано, да се върнем отново на предложеното от комисията, защото то е абсолютния минимум, ако искаме да оцелеем. Скъпи колеги, казва председателя, тези, които желаят да напуснат залата, могат да го направят, разбира се. Но това, което не могат да направят е да водят разговори. Много ви моля, все още чувам, че тук таме се разговаря. Скъпи колеги, скъпи дами, уважаеми дами, скъпи приятели, не, те не ме виждат. Много ви моля. Ако ми позволите, ще ви помоля да излезете сега вече да започнем и тъй да се върнем поне на предложеното от комисията, защото то е намаление с 1%, не е кой знае колко много беше невъзможно да се направят намаления при регионалната политика и земеделието. Това са нашите водещи правила. И всъщност най-голямото намаление беше предложено за политиките за конкурентоспособност и растеж. Трябва категорично да отречем и да кажем твърдо не защото се предлага плащанията за научно-развойна дейност да се намалят с 600 милиона евро. Плащанията за иновации и изследвания да се намалят с 147 милиона евро в частта енергетика. Естествено, че не сме съгласни – това са водещите ни програми, като Хоризонт 2020, като програмата за конкурентно способност на предприятията Косме. В Хоризонт 2020 не достигат 155 милиона евро. Не могат да се изплатят заплатите на научните работници. Липсват ни 70 милиона за паневропейската система за сателитна навигация и Галилео. Следователно предлагам да се върнем към предложението на комисията. Ще помоля представителя на комисията да каже няколко думи и след това ще се обърна към залата за да видя какво мислите вие. Но първо, представителя на комисията, заповядайте. Окей, окей. Well, as a matter of fact, uh, Mr. Commissioner, okay. Uh, could you take a floor? Merci, monsieur. Благодаря ви, господин председател. Няма какво толкова да добавя от страна на комисията. Много сме доволни, разбира се, че парламента и по-конкретно вашата комисия подкрепя направеното от нас предложение. Надяваме се да постигнем напредък и за 2015 година да стигнем до добър бюджет – като разбира се комисарят по това досие благодари на вашия докладчик. Много ви благодаря. Господин Антонио Таяни, заместник-председател на Европейския парламент, заповядайте. Благодаря ви. Принципно съм съгласен с подхода ви при развилата се ситуация. Така или иначе, има някои трудности с държавите членки, по-конкретно Германия, а и други държави, които защитават най-вече индустриалния подход на комисията. Но така или иначе, на нас ни трябват повече инвестиции и за иновации и научна дейност, и за космически разработки. Ето от Галилео вече имаме и първия тип услуги. Но сега Средствата са намалени, освен това, нека спомена и първата космическа програма. Така или иначе, виждаме, че ни се налагат едни сериозни бюджетни ограничения. Напълно подкрепям вашата позиция. Не бива да се допускат такива бюджетни съкрещения. Много ви благодаря. Благодаря. Мисля, че много правилно описахте положението. Става въпрос да се направят стратегически инвестиции, за да може економиката в Европа да потръгне. Тези инвестиции трябва да имат добавена стойност. Много програми имат нужда от средства, за да се постигнат политическите цели. Но какво виждаме? Виждаме, че съвета е на друго мнение. Правят се економи, правят се съкрашения е, Получава се ситуацията, обаче, че не се плащат поети вече задължения. Комисията няма да е в състояние да си плаща сметките скоро. Специалистите в комисията ясно казват за какво става дума. Съветът не може да дава задачи на Европейския съюз и да взема решение на своите заседания, както му изнася, но от друга страна да не дава инструментите, а към това се числят и парите. Т.е. да не дава на разположение инструментите на Съюза, за да се постигнат целите. А Сега от нас се очаква главно да отправяме критика, но в крайна сметка се задават правни проблеми, ако съветът продължава така. Сметките трябва да се платят. Закъснели е, е, закъснели плащания има към университети, към изследователски институти. Така не може да се постигат заложените цели. Така че аз съм също съгласен с вас да се върнем към предложението, към първоначалното предложение на комисията. би трябвало не от политическа гледна точка, а от техническа гледна точка съвета да промени своята нагласа и действия. Благодаря, господин Ламс, Thank you, Chairman. So I have... Благодаря. Аз а, си спомням времето, когато вие, господин Бузек, бяхте един от инициаторите на 7 годишната рамкова програма, програмата за изследвания и наука. Това беше много продуктивно време. Имахме средства от държавите членки, които възлизаха на 3% от БВП Целта бе постигната и трябва да кажа, че много държави от Европейския съюз обаче в момента не изпълняват тази цел да отделят 3% от е, БВП-то си за наука и изследвания. Е, не е приемливо да се намали бюджета в тази област. В области като нанотехнологията, нано изследванията. Европейския съюз е все още водещ. Би било опасно да се намалят средствата. Трябва да мотивираме и частния бизнес да се включи в тези инвестиции, за да се финансира науката и развойната дейност както и иновациите. По отношение на схемата, която приехме преди години, 6% трябва да дойдат от публичния сектор и 94% от частния сектор. Е, ясно е, че тук трябва да има сътрудничество между двата сектора в тази област е, Европейския съюз не е толкова успешен, както в други части на света, в Штатите, например. Сътрудничеството между частния и публичния сектор трябва да се поощри в бъдеще, ако искаме добри резултати. Типично е за финансирането на развойната дейност, на изследванията, на науката – е, типично е разпръснатите средства, разпокъсаността. Това трябва да се преодолее. Трябва да концентрираме усилията си, трябва да концентрираме капацитети и финансиране, за да постигнем целите си. Много пъти в Европейския парламент – Искам да цитирам Карел Чапък. Чапък, много е важно да не се гледа толкова скоростта, колкото да се има предвид целта. И това много пъти съм цитирал в Европейския парламент. Благодаря, казва председателят. Нека кажа, че тази вечер Аз ще подготвя своето становище по този въпрос. То ще ви бъде доставено, пред, изпратено, след което вие може да излезете с вашите предложения. Срокът е 19 август тази година. Значи имате време около 3 седмици да предложите изменение към това становище. А срокът за резолюцията, за измененията на резолюцията по бюджета е 3 септември. Най-важното е обаче да се подготвите за измененията, с, с измененията до 19 август. Така че изпратете ми вашите предложения. Изпратете ги на секретарията на секретарията. Благодаря ви най-напред за вашата подкрепа на моя подход към тематиката. Аз ще изготвя становището си в този дух, в духа на вашите изказвания. И така, до 19 август очаквам вашите изменения. Ще гласуваме в нашата комисия, ще гласуваме измени, измененията на 2 септември. А проектостановището ще бъде също гласуване на 2 септември. 3 септември е крайния срок за подаване на предложението, а гласуването на проекто резолюцията ще е на 25 септември. И така, за момента най-важният срок е 19 август за вас за момента. След което ще продължим с останалата работа през септември. It means budgetary committee, of course. Uh, that was point uh, number six. Now... Това беше по шеста точка. Сега можем да продължим по седма. В дневния ред делегация на ИТРЕ в АЦЕР, Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори. Много важна агенция намира се в Любляна. Там е постоянното седалище на агенцията. 19 е, и 20 март 2014 година бе посещението на нашата делегация и сега очакваме нещо като разбор на тази визита. На срещата с агенцията на енергийните регулатори присъстваха господин Джал Чичестър, Ромада Йордан, те не са членове на нашата комисия, но за щастие, нашия колега, доколкото знам, госпожа Тоя е била. А, не, тя е била в следващата. А, да, да. Тя е била в мисията в Венеция и Милано. Ами нека тогава аз да кажа няколко думи за срещата с агенцията на регула... регулаторите на енергия. Господин Поточник е директора, лорд Мог е председателя на борда на регулаторите. Следващото име е Пьот Вьожник, който е председател на административния съвет на тази агенция. Основната цел на тази визита е да се получи общ обзор за текущата работа на агенцията, да се обсъди постигнатия напредък и предизвикателствата за бъдеще, както да се помисли за бъдещи начини за сътрудничество между тази агенция и комисията ИТРЕ. Искам да подчертая няколко важни аспекта. Интегритета на пазара, енергийния пазар на Едро. Това е един основен пункт от дискусията. Искам да ви напомня, че агенцията АЦЕР или за сътрудничество между енергийните регулатори е отговорният орган в европейски мащаб за въвеждане за прилагане на вътрешния пазар в енергетиката. Това е много важно. Другото е прозрачността, също много важен пункт в дискусията. Следващото нещо са трансевропейската енергийна мрежа за, енер... за енергетиката. Ние като комисията ИТРЕ, всички качеството си на нейни членове, отговаряме за това, особено за проекти от общ интерес. Следващата тема, която е обсъдена на тази среща, са рамковите указания и мрежовите кодекси. Това е много важно от гледна точка на търговията в енергетиката, търговията с енергия. И на следващо място бъдещата работа на агенцията след 2014 година, светлината на предизвикателствата в енергийния сектор. Искам да ви информирам, че господин Поточник, директора на АЦЕР, и лорд Мог, председателя на борда на регулаторите, са поканени за обмяна на мнения с ИТРЕ, с нашата комисия, тук с всички нас. Това ще се осъществи този обмен на мнения на наше заседание през ноември. Така че през ноември ще се срещнем с Поточник и с Лорд Мок и ще имаме задълбочено обсъждане. Може да се подготвим с въпроси до тогава и се надявам, че през ноември ще имаме на масата и съобщението на Европейската комисия по много важната тема последни стъпки в прилагането на вътрешния енергиен пазар. И тогава ние ще издадем в отговор на това съобщение доклад по собствена инициатива. Това ще го решим на координаторската среща, на среща на координаторите. Така че нещата вървят в доста така строен график. Много добре са разположени в времето. Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори е много важна, но през ноември, както казах, ще получим от първа ръка информация и може да се подготвим надлежно за тази среща. Сега минавам на следващата точка в дневния ред. Делегация на ИТРЕ в Венеция и Милано. Госпожа Тоя ще помоля да каже няколко думи за тази делегация. Също така много важна делегация, много важно посещение. Доклада от тази мисия е включен в папките ви, но е много важно да изслушаме и нашия първи заместник председател на комисията ИТРЕ, госпожа Патричия Тоя. Имате думата. Благодаря, господин председател. Както казахте, в точка 8 имате една бележка с информация за делегацията. Тя е изготвена от секретарията и там се съдържат всички важни факти. Аз ще направя само няколко коментара. Първо, не беше много голяма делегацията, но имаше широко представителство, както що се отнася до представените държави членки, така и що се отнася до уменията, познанията, сферите на познания, които нашите делегати притежаваха. Говоря за господин Рубик, Елизабет Стър и хора с много познания, които можаха да извлекат максимални ползи от тази мисия. Тя беше водена от госпожа Сартори, предходната председателка на комисията ИТРЕ, госпожа Елизабета Гадини и другите колеги, които споменах. Имаше две фази на тази мисия. Посетихме Милано а, и след това посетихме областта Венеция. Искам да спомена две конкретни неща. В Милано беше особено интересно да имаме среща с Политехническия университет. И колегите ми казват, че Италия е първия бенефициент на финансиране за научно-изследователска дейност, така че политиката за научно-изследователските усилия е имала полза. Ние посетихме този университет политехническия, който помага и на много стартиращи фирми. Ние призоваваме за подобни инициативи и на европейско ниво. Тоест научните изследвания да преминават към технологии, технологиите към създаване на нови компании, основно от млади хора. И това е много тясно свързано с контекста на университета. Ние избрахме Политехническия университет, който не получава държавни средства. И той се занимава с цифрови е, иновации в информационните технологии, занимават се с създаване на нови продукти, които се пускат на пазара и са имали известен успех. Що се отнася до иновациите, отидохме в научно-изследователския център и в лабораторията на Пирели. Е, всичко свързано с гумите, с шума и така нататък беше много интересно да видим как иновациите имат място и там. Те а, имат научно-изследователска дейност, а, за да спазят а, европейско законодателство, стандартите за шума след това посетихме и Итал Чементи, много интересен иновационен център, производител на цемент. Те са един клъстер за иновации и видяхме някои от новаторските материали, които създават в Итал Чементи. Цимента е стар материал, но видяхме как такива материали могат да получат нов живот а, с нова научна разработка, научни изследвания, за да се стигне до крайен продукт, като например цимент, който а, може да пропуска светлина, светлопропусклив цимент. И това е финансирано с европейски пари. Това също е свързано с европейската политика. След това отидохме в Венецианската област, където аз съм по-запозната. Там посетихме една винарна. Лозето видяхме, производствените мощности и успяхме да опознаем а, страни на Италия, свързани с селското стопанство, с този тип индустрия. И имахме удоволствието да си похапнем вкусно в една така селска обстановка. Това също беше обаче един иновативен център, който произвежда много неща. Също видяхме фирма за производство на спортни облекла с високи технологии. Видяхме и а, музея Паладио. това е представа за културата на Италия и също посетихме пристанището на Венеция. Видяхме тази инфраструктурна а, страна на града. Това е и на всички модерни технологии, които могат да се внедрят в едно пристанище. По отношение на традиционни продукти като химикали, се опитват да въведат нововведения, за да може продуктите да са по-новаторски. платформа за производство на енергия и една екологична рафинерия на фирмата Ени. Това е иновативен капацитет, който е внедрен в традиционна структура. Много часове, дълги часове прекарахме в обсъждания с научните работници, с производителите, с предприемачите и колегите показаха огромен интерес по време на цялата визита. Колегата Рубик беше много ценен член на екипа, но всички колеги кои реагираха по начин, по който можем да кажем, че това тридневно посещение беше много натоварено, много уморително, но същото време много ползотворно. Това, което може да разберем от нашите програми, това, което може да извлечем от това, че сме видели с очите си, за да подобрим по-нататък европейските програми. Благодаря ви много за този разбор. Наистина посетили сте много интересни места, различни малки средни предприятия, екологични различни предприятия, които са се ангажирали с иновативни проекти в сферата на енергетиката, за строителството, за управлението на отпадъците, информационни комуникационни технологии и така нататък. Така че това би могло да бъде много важно от гледна точка от, на надзора по наскоро приетата много, годишна финансова рамка в контекста на Хоризонт 2020 и Косме. Това, което сте посетили в Милано, особено показателно. Благодаря ви много. Нали? Не само Милано, и Венеция сте посетили. Колеги, иска ли някой да добави нещо или да обсъдим някакви аспекти, защото тази визита е била много важна в тези две области в Италия. Виждам, че няма желащи да се изкажат. А, колегите, колегата Рубик и, и, Гадини, госпожа Гадини са били в тази а, мисия, но, съжаление, не са сега с нас. Госпожа Тоя, заповядайте, имате думата да добавите. Исках само да добавя благодарностите си към организаторите на това посещение. Наистина персонала организира отлично нещата. И аз благодаря на организаторите на тази визита. Винаги са много, оказват ни голяма помощ на нас от комисията ИТРЕ. И така, колеги, много добре се справяме с работата, много сме дисциплинирани и сега сме даже избързали в графиката, защ... графикът, защото господин Гарсия Барчеро изпрати току-що информация, че той ще бъде тук в 5.30. Не може да дойде по-рано. А, ние го очаквахме доста по-рано. Явно нещо е изникнало и той не може да дойде на време. Затова госпожа Таяни госпожа заместник председател. А, господин заместник председател. по Господин председател, след като разполагаме си известно време, ми се иска да разгледаме нещо по точка разни. Имаме план за действие за стоманата но за съжаление решенията на комисията не винаги се изпълняват. Имам предвид един от най-важните стоманодобивни заводи в Европа. Завод, който не се съобразява с нормите на Комисията за конкурентоспособността има опасност да се загубят работни места и да се стигне до загуба за цяла Европа. Мисля, че тук комисията ни трябва да вземе отношение. В стоманодобива често има нелоялна конкуренция от страни извън Европейския съюз. За това и трябва да проявим решимост. Искам да подчертая, че комисията трябва да предприеме решително действие. Нужно ли е да казвам, че стоманодобива е ключов отрасъл и следователно трябва да се разгледа и в програмата на бъдещия председател на Европейската комисия – 20% от европейския БВП идва от първичния сектор. Самият аз посетих завода Теми. Може би е добре да помислим за допълнителна мисия, господин председател, така че да покажем нашата солидарност. Можем да посетим и заводите в Германия, Белгия и Франция. Така или иначе на нас ни трябва модерен стоманодобив с ниски вредни емисии. Благодаря. Благодаря ви за изказването. Струва ми се, че мога да отговоря на вашия въпрос. Възможно е да изготвим доклад по собствена инициатива през месец септември. Наистина темата е изключително важна и вие, координаторите, може да обсъдите самото заглавие на доклада по собствена инициатива. Това би бил отличен отговор на вашия въпрос. И тъй, колеги, както виждате, разглеждаме точка разни по настоящем, тъй като имаме малко време. Никой не иска да добави нещо към точка разни, доколкото виждам. Но ето заявки за изказвания. Процедурен въпрос. Госпожа Ван Бонд. Ван Брент поправя госпожа Ван Брент. Извинява се председателя. Исках да направя следната бележка. Не е хубаво, че в пленарна зала имаме ограничение от една минута за нашите изказвания. Не ми харесва, че същото се прави сега на заседание на комисията и след това ни остава цял половин час време. Така или иначе, в комисията трябва да се провеждат широки дискусии и когато нашите изказвания се ограничават до една минута в присъствието на високопоставени служители на комисията, това не е правилно ние имаме нужда да зададем въпросите си, тъй като генералният директор от Европейската комисия не отговори на половината от въпросите ни. Затова, когато има важно обсъждане, нека се предвидят поне два часа, а не да се опитваме всичко да сгъстим в една минута. Ние не сме тук, за да изнасяме едноминутни речи. Тук сме, за да обсъждаме въпросите. Да, госпожо, 100% съм съгласен с това, което казвате, но така или иначе не сме виновни ние, че главният договарящ от европейска страна не е дошъл на време за следващата точка. Той трябваше да е тук. И това е много важно обсъждане за нашата комисия. Това е обсъждане за търговското партньорство с САЩ и сега, както виждате, Самото обсъждане ще бъде по-кратко, тъй като преводът е предвиден до 18.30 часа. Няма как да продължи по-късно. Така че напълно съм съгласен с вас, но ние няма как да предвидим, че някой ще закъснее. Много съжалявам наистина, че трябваше да огранича изказванията до една минута но както видяхте, те бяха по-дълги, минута и 20, минута и 30 и аз прави гъвкавост. Сигурно разбирате и моята гледна точка. Разбирам ви и аз вас. Наистина не е хубаво, че нашата дискусия не можеше да продължи по-дълго, но така или иначе тук няма какво да се добави. Господин Тамбурано, Заповядайте. Благодаря ви. Съгласен съм с господин Таяни и това, което каза за стоманодобива, както и за вода. За съжаление, не винаги се изпълняват съответните директиви и регламенти така, както трябва. Необходимо е да мислим за правата на гражданите, правата на работниците. Понякога обаче се харчат на празно обществени средства, предприятията не спазват европейското законодателство. Струва ми се, че това не може да продължава така. Благодаря. Бих ви насърчил, колеги, да изготвите едни много добри мисии през 2015 година. До 10 септември е срока да изпратите предложения на секретарията, след което ще решим какви мисии да предложим за до година. Както виждате, тези въпроси са много важни за членовете на комисията. Нека ви уведомя и за следващите ни заседания, за да знам, че сме изпълнили цялата си програма, освен девета точка. 1 септември 2014 година е следващото ни заседание от 15 до 18.30 часа. С други думи, 3 до 6.30 в Брюксел. Това е заседание на комисията на 2 септември е предвидено заседание от 9 до 12.30 и от 15 до 18.30 часа. Както виждате, цялото заседание предвижда три отделни сесии, съответно на 1 и 2 септември. Сега това, което мога да кажа е, че можем да направим почивка, може би до 17.30, докато изчакваме главния преговарящ от страна на Европейския съюз. Извинявам се още веднъж. Dear colleagues, our break should be shortened because our chief negotiator is together with us. If I could ask you... И така, колеги, нашият колега дойде по-рано, така че Гарсия Берчеро е сред нас. Ние го очаквахме малко по-късно, а но чудесно. Чудесно, че той дойде на време. Uh, dear French, that you are just after the sixth round of... E- И така, след шестия кръг разговори, миналата седмица в е, Брюксел, от 14 до 18 юли, бяха тези разговори. Е, разговори по споразумението с американците. Ние сме много заинтересовани. Има там много въпроси, свързани с енергетиката, с малките и средни предприятия, с конкуренцията на отворения пазар. Става дума в крайна сметка за трансатлантически пазар. Това е една много нова ситуация за Европейския съюз, нова, индустри... нова ситуация за нашите промишлености, за малките и средни предприятия. А, отварят се огромни възможности за сътрудничество, дигиталния пазар. И така, искаме и ще а, говорим по всички тези въпроси до 6.30. Имаме време. Така че <clears throat> имате думата за победителни бележки. Благодаря. This very early stage of the new parliament and just uh, one week after. Благодаря за възможност uh, за възможността да говоря пред вас едва малко след шестия кръг преговори с щатите. Аз ще се спра главно на върху нещата, които засягат вашата комисия, но с удоволствие ще отговоря на допълнителни въпроси, защото може би няма да мога да покрия всичко. Но преди да се впусна в подробности, нека дам един кратък обзор на историята на проблема, след което ще се спре на определени теми, на отделни теми. И така, вече около година водим тези преговори. Покрихме вече до голяма степен техническите въпроси по тях. Много говорихме Миналата седмица говорихме за различните области на споразумението. И така, както казах, е, техническата работа до голяма степен бе свършена. Е, и двете страни имат политически въпроси от голяма важност, но тези въпроси трябва да се решат, за да, ако искаме споразумението да се увенчае с успех. И така, говорихме, с, говорихме за достъпа до пазара. Ние искаме еднакво ниво на амбициите за тарифите, за публичните поръчки за, и за инвестициите в услугите. Това е основна част от, от преговорите. И искаме и двете страни да имат еднакво ниво на амбиции в това отношение. Държавните поръчки са особено интересни. Както знаете, е, щатите все още предприемат дискриминаторни мерки по отношение на европейски оференти. На следващо място, регулаторния кластър. Там са включени различни регулаторни въпроси от хоризонтално естество, от специфично вещество. Имахме много добри, доб, добри дискусии. Миналата седмица имахме експерти. Говорихме за някои сектори, които са доста критични за европейската промишленост, като например леките автомобили, е, фармацевтичната индустрия, машинопроизводителната промишленост. Много често стандартите в щатите са по-низки, но а, е, поради дуплирането на стандартите, мисля, че бихме могли да постигнем успех – Искаме да постигнем споразумение, като обаче не защитим нивото на защита нито в Европейския съюз, нито в Штатите. На следващо място възможността за двете страни да видим до каква степен може да се споразумеем за определени подробни правила. Например, в областта на новите храни. Искаме да имаме отделна глава за малки и средни предприятия. На следващо място енергетиката. А това бяха отделни теми, по които говорихме. А сега ще говоря за това, е, какво постигнахме по отношение на тарифите, по енергетиката, по малките и средни предприятия и по отношение на регулаторните мерки. Що се отнася до тарифите? Още в самото начало при преговорите имахме предложението от Европейския съюз, което беше доста амбициозно. В същото време щатите казаха, че тяхната цел е да има абсолютно адми... елиминиране на тарифите. А, ние казахме, че това не е реалистично. Винаги има определен... определени тарифи, които са чувствителни, така че не можеше да става дума за пълно елиминиране. А, <clears throat> имахме доста офенсивен дневен ред по отношение на тарифите, включително и по отношение на промишлените продукти. Е, ще видим как може да напреднем в тази област – Нашата цел е да запазим баланса. Тук не става дума за публичните поръчки, за държавните поръчки. Тук е- в тази област не направихме е, пробив. За нас обаче е важно да няма дискриминация на пазара за обществени поръчки. Особено в случаите, когато американците когато американците прилагат дискриминационни мерки. Ще трае известно време, докато е, постигнем напредък тук. Сега, по отношение на малките и средни предприятия, имахме напредък тук. Приближаваме се до фазата, когато ще може да консолидираме предложенията от щатска страна и от европейска страна. Ще може да се споразумеем по общ текст, е, но тук ще има скоби, така го виждам, от наша страна. Ние се застъпваме много силно за достъпа до информация на малките и средни предприятия. Е, един от основните въпроси, които бе поставен, е сложността на регулаторната рамка в щатите. Имаме различни е, нормативни бази на държавно равнище, на федерално равнище в щатите – Нещата много се различават между Европа и щатите, що се отнася до експортните възможности за предприятията. И така, тук ключово значение е информацията и достъпа до информация за износа в Америка. Малките и средни предприятия, обаче и техните интереси не са ограничени само в тази глава. Във всички случаи ние ще се опитаме да защитим техните интереси. Например, ще защитим техните интереси по отношенията на правилата на происход няма да има и дуплика, дуп, дуплиране на разходите за спазване на нормативната, на нормативните изисквания. Няма да има двойни инспекции. И това въжи и за двете страни. Това би било обаче по принцип голяма пречка за износа. Така че това бяха елементи, които обсъждахме много интензивно. И това са важни неща, особено важни за малките и средни предприятия. И накрая, цялостния комплекс за енергетиката и суровините. Това са важни неща поради две причини. От една страна, Важна е гаранцията да няма ограничение за износ от Америка към Европа по отношение на газ и петрол. В момента ситуацията е такава, че американското законодателство за газа казва, че когато има споразумение, ще има автоматично лицензиране на, експор... на, на, на износа, на износителите. Има забрана за износ на нефт от щатите към Европейския съюз. Така че, ние се опитваме да постигнем отпадането на всички ограничения за износ на газ от щатите за Европейския съюз. Има систематичен интерес а от наша страна да имаме силна глава по отношение на енергетиката. Иначе и двата сектори в двете страни, двата сектора почиват на еднакви принципи. Тук става дума за достъп до тръбопроводите, за ефективното законодателство, за възможност за търсене на нови залежи. Така че, наистина, законодателствата на двете страни са доста подобни. Мисля, че може да постигнем споразумение за глава, която да включва общите принципи на законодателството в тази област. До момента, както знаете, е, имали сме такива глави в е, споразумението с Украина, Молдова и Грузия. Говорим за такива глави с, в споразумението с Марокко, но подобни нормативни изисквания за, се залагат за първи път в споразумение с Штатите. И това е важно, защото тук се засяга целият комплекс за изискванията към суровините. Става дума и за търговията на суровини. Знаете, че работим в щат, с щатите от много години по въпросите за търговията с суровините. Каква е сегашната ситуация? Имахме добра, добри технически дискусии. За момента това са наистина технически дискусии. Има експерти от американска страна. Те разглеждат именно тези елементи на нашето законодателство, на нашата нормативна база. Преценява се къде двете нормативни бази могат да се срещнат. За момента няма политическо решение за това, дали да има глава за суровините в това споразумение. Това е нещо много чувствително от политическа гледна точка. Ще има дискусии в Конгреса. Някои Експерти се застъпват за отпадане на ограниченията, даже и преди влизане в сила на споразумението. Други експерти смятат, че това не бива да се случва, защото тук се засягат въпросите за защитата на околната среда. Така че това е явно доста, доста чувствителен въпрос в, в Америка. И така, Имахме и политически дискусии. Е, те, те се водеха между комисар Декухт и колегата му от американска страна. Е, те говориха в Сидни на 20 март, но както казах, на техническо ниво нашият екип води разговорите. Опитваме се да постигнем широка база за доверие и за по-нататъчни разговори. И така, това е по принцип нещата, по които говорихме. Говорихме и за услугите, и за трудовото право. Но това е основното. Ако имате въпроси, ще им отговоря с удоволствие. Благодаря. Благодаря, казва председателят. А сега колегите имат въпроси, е, имат време, възможност да зададат въпроси. Първи, първият оратор е координаторът от НП, заместник председател тея. Грация, президенте. Io credo... Благодаря, господин председател. Смятам, че споразумението с Съединените щати ще е ключово за нашата економика. Въпреки това, трябва да играем на равни нога с тях. Някой път в миналото сме проявявали наивност и не сме внимавали достатъчно, което е било в полза и в предимство на нашите опоненти, на нашите събеседници в такива преговори. Трябва да бъдем амбициозни спрямо Съединените щати и се радвам на постигнатото по отношение на тарифите и а, комисията поддържа твърда линия в преговорите за тарифите с Съединените щати. Има някои въпроси обаче, по които трябва да се чуе нашия глас и то е ясно. По отношение на газа и петрола, например, това е ключов въпрос. Съединените щати искат да им съдействаме срещу Русия, но 39% от нашите доставки идват от Русия. Не можем да отрежем Русия и да имаме и да има опасност от риск от контрасанкции. Да се налагат ограничения върху газа и петрола в контекста на Украина – трябва да използваме този въпрос като лост срещу американците, за да уредим въпроса с доставките на газа и петрола в контекста на кризата в Украина. Друг въпрос са суровините. Всички в света имаме проблеми, имаме резерви по отношение на Китай. Съединените щати със сигурност би искал да е в алианс с нас по отношение на суровините. За това трябва да имаме споделена политическа стратегия по суровините и аз искам да получа уверения в този смисъл за автомобилната индустрия и нейните стандарти по отношение на новите краш тестове и лицензиранията, трябва цялата европейска индустрия да спазва определени изисквания. Бихте ли ни казали по отношение на този фронт какво се случва? Благодаря, колега, госпожа Ван Бремт от името на социалистите. Благодаря. Ще говоря на холандски и аз искам да започна с въпроса за енергетиката. Малко позакъснях, но в нашата група придаваме особено внимание на бъдещото ни общо, общо действие по отношение на енергийния пазар. Знаете какъв е политическия контекст и сме особено загрижени по отношение на ситуацията с шистовия газ. Европа, поне на мен изглежда, е под голям натиск да се пусне в това приключение. А какво трябва да кажем за стандартите? Какви са те? Не сме много сигурни. Какви са стандартите в тази политика? Дали това е част от уравнението? Гледали сте дебата за шистовия газ, какво се случва там? Друга точка, по която нашата група придава особено внимание, е включването на екологични организации, когато става въпрос за енергетика и климатични изменения. А Съединените щати не винаги изпълнявало обещанията си по отношение на климатичните промени. Били сме под огромен натиск. Дали това е, не, е част от преговорите, особено е, предвид подготвителната конференция за конференцията в Париж, която предстои. Ако погледнете какви са развитията, може би това е полезен начин за действие. А законодателните процедури, които се въвеждат и голямото притеснение, тревога, които ги обграждат, нашата група подкрепя и нещо, което вие ще имате нужда в крайна сметка – трябва да видим резултатите, които постигате. Законодателният пакет е изключително важен за нас. Това не е само наша гледна точка, но и на другите парламентарни комисии. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Господин пан Гробалчик от името на консерваторите. Аз ще говоря на родния си език. Благодаря ви, господин председател. Смятам, че темите, по които чухме, достъп до пазара, тъй наречените кластери и малки средни предприятия и накрая тарифите, всички тези теми са много важни в хода на преговорите. Чухме за достъпа до пазари беше споменато. Вероятно чухме, че Европа ще бъде дискриминирана в този контекст, така че бихте ли ни казали по-подробно в кои сфери и до каква специално степен на този етап от преговорите биха могли да са обект на дискриминация? Кои, по кои теми може да се очаква дискриминация и кои ще са основните противоречиви дискусионни въпроси, противоречиви за Съединените щати? Какви ще са темите, които които според Съединените щати ще са особено трудни и особено трудно ще се намери компромис по тях според американските американската страна. Другия въпрос са малките и средни предприятия. Ние сме в положение, в което много компании решават да се преместят, що се отнася до производствените си съоръжения в Съединените щати, а именно поради ниските цени на енергията, което пък води до по-низки производствени разходи. Така че по един или друг начин някакви предприятия се измукват от Европа и отиват в Съединените щати. Вие каква преценка давате на тази ситуация? Според вас до каква степен а, това има въздействие върху преговорите? Взема ли се въобще предвид а, този феномен? Има ли нещо, което да направим, за да намерим компромис на регулаторно равнище? И на последно място, но не и по важност, енергетиката и шистовия газ, тъй наречените суровини. Особено тази конкретна суровина, която е особено важна за нас. Какво е вашето мнение? Дали мандата за преговори ще се промени предвид настоящото положение в Европейския съюз, особено тъй като сме изправени пред руската криза? Знам, че има дебати, които се провеждат. Има гласове, които казват, че може би европейския подход трябва да се промени в по този въпрос. Смятате ли, че може да получите допълнителен преговорен мандат в рамките на вече гласувания ви мандат за преговори? Благодаря. Следващия оратор. Господи, госпожа Линер. Благодаря, господин преговарящ, за вашите обяснения и за вашето представяне. Като представител на АЛДЕ, ние смятаме, че търговското споразумение ще е истински шанс за економическо развитие за Европа и за Европейския съюз. Въпреки това, в тези избори чухме доста пропаганда против това търговско споразумение и ние имахме трудна задача да го защитим по време на предизберната кампания. Мисля, че Европейската комисия трябва да започне активна информационна кампания, която ще противостои на цялата пропаганда срещу търговското споразумение с САЩ. Говоря за австрийския пример, който в момента имаме в Австрия. Най-големия вестник това лято използваше подиума си за атака срещу това споразумение. Така че едно от мое предложение към вас за главата за малки и средни предприятия, както вие обяснихте, не само главата за малки и средни предприятия, но и споразумението като цяло възприема малките и средни предприятия като ядро, да взема ги предвид до голяма степен и това трябва да е така, защото, както знаем, 96% от индустрията в Европа са малки и средни предприятия. Така че много силно се надявам и, и това е въпрос от наша страна, да организирате комуникационна кампания, имам предвид комисията да я организира, за да може да сме малко по-успешни в приближаването си до гражданите и приближаването на информацията за това споразумение до гражданите. Господин Ериксон от името на Зелените. А, променихме си тук договорката, аз ще говоря, няма да е колегата. Благодаря за дадената информация. В Люксембургския парламент имахме три изслушвания и се постави въпроса дали националните парламенти трябва да ратифицират. До сега отговор не сме получили, но точно това е странното, че Люксембургския парламент не получи отговор на този въпрос. Някои казват може би да, други може би не. Самият аз мога само да изтъкна, че е необходимо да се внесе пояснение. На второ място. Арбитражния съд – Аз представлявам зелените. Смятам, че имаме добро законодателство в Европа, достатъчно стабилно. На наша страна и са и социалистите, а дори Юнкер в своята реч пред Европейския парламент каза, че няма защо да се предвижда арбитражен съд, когато става дума за търговско споразумение между две групи от нации с едни много добре развити правни системи? Но не знам какъв е резултатът от вашите консултации. Имайте предвид, че много от европейските граждани не виждат какъв е смисъла от арбитражен съд, след като имаме наистина едни много ефикасни правни системи. На трето място. Сега сме в комисията и тре, имайте предвид, че през април Обама беше в Европа. Той каза, разбира се, че Америка ще бъде солидарна с Европа, ако Русия влезе е, в Украина. След това журналистите обаче напуснаха залата и пред държавните ръководители Обама каза нещо съвсем друго. Той каза, не дайте да храните иллюзии, няма да има американски шистов газ в Европа. Всеки, който работи на енергийните пазари, е, знае, че в щатите цената е 4 долара, при нас 8-9 долара. Какво става в такъв случай? Ясно е, че при внос ще се цени, е, ще се качи цената в САЩ. Антонио ако вие бяхте комисар по индустриалните въпроси в САЩ, щяхте ли да се съгласите? Не, разбира се, че нямаше да искате ние да имаме такова предимство. Затова не съм оптимист по тази тема. След това вие казахте, че ще се борите за транзита. Означава ли това, че ако САЩ реши да се откаже от тръбопровода от Канада до Южен Мисисипи, вие ще заведете жалба. Какво ще стане на практика с този транзит? Благодаря за конкретния отговор още от сега. Uh, much, Благодаря, господин Сирикиотис, от името на ГУЕ. Благодаря, господин председател. От името на ГОЕ искам да повдигна три въпроса. Аз съм ги повдигал по много други поводи. Първия – малки и средни предприятия. Те са, както знам, гръбнака на европейската економика. Оставам с впечатлението, че това партньорство ще окаже отрицателно влияние върху малките и средни предприятия – мисля, че към днешен ден няма задоволителен отговор по отношение на достъпа на европейските малки и средни предприятия до американския пазар. Нямам отговор и на въпроса за въздействието на това споразумение върху малките и средни предприятия в Европа. На второ място, може и да не е в сферата на дейност на нашата парламентарна комисия, но в дискусията виждам, че не са взети никакви мерки за а, защитаване на правата на трудещите се и колективното договаряне в Европейския съюз. Това е много важен аспект на европейската политика за сближаване, а не се разглежда в контекста на преговорите. И третото, повдигнато от колежката Катлин и от Клод, а именно за шистовия газ. Искам да добавя още един аспект в тази дискусия. Освен факта, че обработката, третирането и така нататък на шистовия газ има отрицателно въздействие върху околната среда, има и друг вид натиск. Знаем, че има важни компании, които разработват находища на шистов газ в Европа. Тоест, ниските цени в Съединените щати оказват все повече и повече натиск върху Европ... компаниите в Европа, които а, проучват находища в Европа, което може да има отрицателен екологичен а, ефект върху Европа. Нека да а, изясним тази а, част от въпроса. Не бива да сме самодоволни, така да се задоволяваме с декларации, че не ни трябва това или онова на европейския пазар не бива и да си е, седим така и да си почиваме с оглед на декларациите от Обама. Нека да не забравяме екологичния аспект. Ние имаме отговорност в този смисъл. Нашия свят, нашия континент, това е едно единно пространство и трябва да полагаме максимални усилия да защитаваме от а, екологичен риск. Господин Тамбурано от името на ЕФДД. Добър ден! На 19 март 2014 година италиански финансов вестник имаше следното заглавие. Шистовия газ, атомната енергия на новата студена война. САЩ иска да освободи Европа от путинското изнудване. Много експерти са се опитвали да направят изчисления, за да видят какви са реалните цифри. цифри. И ако погледнем данните на Международната агенция за атомна енергия, САЩ нямат остатъци от газ, който да изнасят. Това са официалните данни. САЩ внасят петрол и неконвенционалното производство се очаква да има връх през 2016 година. Американците внасят 11% от необходимия газ, а неконвенционалния газ е останал в постоянни равнища между до 2013 година с 0,9% се увеличил. Така че 60 години доставки на, в Америка на газ, нещо, което е от приказките, нещо, което не е реално. Какви са предимствата от споразумението, търговското споразумение? Те не могат Съединените щати да ни предоставят енергия по економически причини. Става въпроси за економически съображения, като втечняване на газа, за да може той да пристигне до нашите пристанища. Не мисля, че американците са в състояние да ни предоставят ресурсите, необходими ни за просперитета. Не бива да се превръщаме в някакъв вид троянски кон. И енергийните доводи в търговското споразумение се опитват, според мен, да се отърват от години и години законодателство, за да защитим потребителите и ще се подкопае принципа на предпазливост е, по този начин ще се изместят е, глобални, с локални и така нататък пазари и ще, е, малките и средни предприятия ще бъдат изместени от огромни корпорации. Благодаря. Това беше първия кръг за даване на въпроси. Сега даваме първи рунд отговори. Благодаря ви. Ще започна с въпросите, които са свързани конкретно с енергетиката. Първо, отношението на администрацията на Обама, що се отнася до ограниченията при износа на нефта и газа. При газа имаме споразумение това е споразумение между Европейския съюз и САЩ, което дава автоматично одобряване на износа на газ. Не са необходими допълнителни разрешителни. При нефта обаче беше посочено, че не може да се изнася суров нефт съгласно съществуващите споразумения. Разбира се, че американците не са наивници, и господин Турмес представи някои от проблемите. Има обаче и части от обществото, които биха искали да отворят пазара за експорт на нефт и газ. Така или иначе, ако имаме споразумение за свободна търговия с САЩ, трябва да се помисли дали да има ограничения при износа на суровини. Това за нас е принципен въпрос. И е странно, че тези две ограничения са залегнали в действащото споразумение. Както и господин Таяни посочи, това се избягва при споразумения с трети страни, именно за да няма необосновани ограничения при износа. Разбира се, темата е деликатна от политическа гледна точка за САЩ, но ние вземаме твърда позиция по този въпрос. Разбира се, геополитическият аргумент също е много убедителен – Ако няма ограничения при износа на газ, то не мисля, че ценовите разлики между САЩ и Европейския съюз ще изчезнат. Тук се наместват множество фактори. Разбира се, възможно е тези цени да се доближат и разликата да не е толкова голяма, защото ще има допълнителен източник на конкурентоспособност. Но тук е ясно, че доставчикът ще има доминантна позиция на европейския пазар. Така или иначе не мисля, че целите ще се променят, само защото биха отпаднали ограниченията за износ. Вярно е, че за някои индустриални отрасли би могъл да възникне проблем. По-конкретно за химическата индустрия, която е енергоемка. И тук ще търсим преходен период – Нещо, което искам да поясня обаче, тъй като и вие го споменахте, е шистовия газ и извличането на шистов газ. В този случай той няма да бъде обхванат от споразумението с САЩ. Това е въпрос на суверенно решение от конкретната държава. Така че шистовия газ е изцяло извън обхвата на споразумението за партньорство с САЩ. Пак ще повторя, то просто не е включено. След това, ние по никакъв начин не твърдим, че държавите ще бъдат задължени да изграждат тръбопроводи. Така отговарям на въпроса за транзита. Разбира се, ако има инфраструктура или ако се вземе решение за изграждане на тръбопроводи, то те биха могли да се използват и за транзитен пренос за трети страни. За контакти с съседни страни но това не е нещо, което ще се отрази пряко на отношенията ни с САЩ. Така или иначе, това е принципният ни подход и така бихме искали да се развие споразумението с САЩ. По темата за измененията на климата Мога да ви уверя, че колегите от Генерална дирекция Климат ме увериха, че работят много добре с САЩ като части от подготовката за Парижката конференция до година. Този въпрос не се договаря в рамките на трансатлантическото партньорство но настъпиха и някои промени. Сигурно знаете, че администрацията на Обама направи някои стъпки в областта борба с измененията на климата. Така или иначе, споразумението ще съдържа специална глава за екологията, където предвиждаме засилено сътрудничество с САЩ – включително и в борбата с измененията на климата, опазването на природните ресурси и различни начини на сътрудничество. Това е глава за устойчивото развитие, наклонена черта екологията. Нещо, за което не говорих в началото си изложение, но сега го обяснявам. Така или иначе САЩ традиционно включва такива глави за околната среда в споразумения с други държави. За нас тази глава ще включва и текстове, свързани както с околната среда, така и с трудовата сила – Бяха поставени и други въпроси, а именно дали не трябва информационната ни компания да бъде по-енергична. Аз ви уверявам, че се полагат големи усилия не само на ниво Европейски съюз, но и в държавите членки. Обясняват се ползите от това търговско партньорство. Казва се, че няма да договаряме за ГМО или за включването на хормони, няма да компрометираме стандартите при безопасността на храните. Опитваме се да разсеем някои от опасенията на гражданите. Например, в Австрия Разговаряхме с земеделците и мисля, че през септември или октомври ще разговаряме и с австрийските синдикати. Предстои много работа със сигурност. Трябва да се обяснят ясно ползите от търговското партньорство и да се види, че тези опасения просто не отговарят на реалността. Така или иначе, мисля, че и тези от вас, които защитават проекта, би трябвало да информират за него. Имаше въпроси за възможните деликатни теми в САЩ. Струва ми се, че най-спорната тема са обществените поръчки, които в Европейския съюз са изцяло отворени. Не се допуска и дискриминация. Американските фирми също могат да участват в търговете. За жалост обаче в САЩ положението е по-различно тъй като федералното законодателство налага задължението да се купуват американски продукти. Особено при някои много важни проекти и там е ясно, че има дискриминация по отношение на европейските продукти. Един от водещите ни приоритети при преговорите е да се сложи край на дискриминацията. Тук ще трябва да се даде един енергичен тласък от американска страна, но и ние не храним иллюзии. Даваме си сметка, че е необходимо да стигнем до балансирано споразумение, защото в противен случай Европейския парламент няма да го приеме. Затова и полагаме огромни усилия. Беше попитано дали ни трябва нов мандат. Аз бих казал, че принципно мандатът, възложен от съвета, и двете резолюции на Европейския парламент са достатъчно ясни. Разбира се, че някои от темите няма да се включват в преговорите. Така че аз не виждам защо да ни е необходим нов мандат. Ние ще продължим тези преговори в взаимодействие и с държавите членки, представени в съвета и с Европейския парламент. Ще уведомяваме за това докъде са стигнали преговорите и така стигам и до въпроса поставен за уреждането на спорове на ниво държава-инвеститор. Аз не мога да коментирам съдържанието, току-що приключиха консултациите Получихме отговорите на своите въпроси и ще ги анализираме внимателно в комисията. Въз основа на тези отговори ще видим какво за комисията е най-добрия начин да продължим преговорите. Но не очакваме да стигнем до заключение по-рано от месец ноември. Ясно е, че следващата комисия ще трябва да разгледа въпроса, да го обсъди с съвета и с Европейския парламент, както и с заинтересованите групи. В този момент не мога да предвидя какво точно ще направи комисията, защото, както казах, първо трябва да се извърши подробния анализ след проведените консултации. Имаше и въпрос за отрицателното влияние върху малките и средни предприятия. Аз с удоволствие бих обсъдил с вас фактите и възможните казуси. Трябва да кажа, че това, което ни казват за сега малките и средни предприятия, предполага, че те по-скоро виждат възможности за себе си, защото ще отпаднат някои от разликите в нормите между САЩ и Европейския съюз. Това е важно, например, за малките производители, които трябва да преминават през множество проверки – И това, разбира се, води до твърде големи разходи, много по-големи и пропорционално, отколкото, примерно, за едно голямо химическо предприятие. Да не говорим, че има излишно отвояване на административните разходи. С това се сещам, че пропуснах да отговоря на въпроса за автомобилите. Мисля, че тук трябва да мислим какви са интересите за износ на нашата индустрия. Тъй като за сега този износ е доста нисък. Имам предвид износа на пътнически автомобили и ще видим доколко можем да стигнем до взаимно признаване и хармонизиране на техническите изисквания. Но тук, разбира се, ще водим преговорите заедно с Генерална дирекция предприятия. Освен това, ние се опитваме да разработим и съвместна методология, за да е ясно как технически изисквания, които са разнородни, биха могли да водят до един и същ резултат, що се отнася до защитата на околната среда и вредата от автомобила. Тук е необходимо да видим и съответните данни, методика. В някои случаи ще търсим взаимно признаване, в други случаи ще работим по посока на хармонизирането тъй като нормите в САЩ не са актуализирани през последните 20 години, така че и за тях това е една възможност за модернизация. В момента се прилага споразумението от 1998 година. При техническите автомобили споразумението е малко по-добро, Междувременно имаме 15 глобални норми, но само две от тях се прилагат в САЩ. Това е, що се отнася до международното регулиране. А въпроса за националните парламенти? Да, извинете, каза оратора. Комисарят Дегухт посети Берлин преди два месеца, ако не се лъжа. Там обясни, че е твърде рано да се даде отговор на въпроса, защото преди да са приключили преговорите, няма как да се знае къде се смесват правомощията. Необходимо е да имаме предвид обсега на партньорството, но господин Дегухт предполага че е много вероятно да се стигне до ратификация от националните парламенти. Същевременно, ако не се направи съществена промяна на законодателната рамка, това няма да е необходимо, но така или иначе не е нужно да преразказвам комисаря, той просто очаква, че ще се стигне до необходимостта от ратифициране от страна на националните парламенти, защото имаме смесени правомощия. Благодаря ви. Сега преминаваме към последния кръг от въпроси. Поглеждам броя изказвания може би пак ще трябва да се изказваме само по една минута, за което много съжалявам. Господин Рубих е първия. Благодаря. Имам въпрос. Как смятате, че ще са последствията от е, споразуменията? Имам предвид блокадата за Индия. Ако ако тази блокада продължи, това ще, как ще повлияе върху споразумението? И на второ място, има едно изследване на Европейския парламент. В него става дума за добавената стойност за Европа на това споразумение. Какви ще са предимствата на, за гражданите от това споразумение. Казва се, че около 526 евро на глава от населението може да се изчисли а, като предимство, като добавена стойност от това споразумение. Госпожа Ниблер, благодаря. Аз имам три въпроса. Най-напред е, обществените поръчки. Казахте в началото, че няма да има дискриминация, че не би трябвало да има и че Амер... американците имат ограничение за купувайте американското. Говорихте за железопътните линии. Има обаче война между Боинг и Airbus. На къде отиват нещата? Освен това, каква е линията на Европейския съюз? Отхвърляне на купува и американското, така ли е? На второ място регула... сътрудничество, нормативното сътрудничество. Говорихте за фармаиндустрията, за промишлеността, за автосектора. Е, нас много ни интересува и цифровия пазар. Темата за Доминантността на американските мултинационални компании е много важна. Те, тези неща ще бъдат ли обсъдени Google, Amazon и така нататък? Освен това, защитата на инвестициите, подкрепям преждеговорившите колеги. Вие казахте, че няма да се а, че не искате да говорите за, ту, за тази тема. Обаче за нас тази тема е много важна. Важно е да имаме ясни послания за защитата на инвестициите. Много е важно да, евентуални спорове да се отнасят към нормалните съдилища. Ако има арбитражни процедури, за нас ще бъде много трудно да отоприм споразумението. Благодаря. Господин Федерле. Благодаря. Благодаря и за презентацията. Аз съм за това споразумение. Мисля, че европейското население го подкрепя, но не е ясно какво се случва точно. Има ли възможност за повече прозрачност при преговорите, за да няма слухове за това какво се случва при преговорите? Аз съм от Швеция. Вие знаете, че ние сме за свободна търговия но също така сме и за подкрепата от населението, защото в противен случай, ако няма подкрепа от населението, няма да има споразумение. Ние много искаме да се увеличи прозрачността при преговорите. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Кастило. Благодаря, господин председател. Благодаря за вашата информация. Е, няма да питам за отделните области. Искам да ви помоля да ни представите цялата картина на преговорите. И как ще продължат нещата по-нататък? Говорите за консолидирана версия, при която ще, имат, ще се получи, ще се изготви една цялостна техническа спецификация. Какви ще са следващите стъпки? Как изглеждат нещата в Штатите? Там има междинни избори за Конгреса. Освен това, ще има и президентски избори. В отделната година е 2016. А, на следващо място, какво каза Обама точно за ускорената процедура? И сега, изобщо реалистично ли е да има а, уеднаквяване на нормативната база? Госпожа Грифин. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, което казахте за малките и средни предприятия, но мисля, че е, необходима е по-голяма защита за тях. Имаме нужда от повече информация в тази област. И на следващо място взаимното признаване на, между, на националните стандарти, а също така и защитата на правата на работещите, на трудещите се. Благодаря. Благодаря. Господин Ериксон. Искам да попитам същото, което каза и попита и господин Федерле. Смятам, че голям проблем в дискусиите е прозрачността. Имам чувството, че има много голяма таинственост при преговорите. Проблемът е, че нямаме добро чувство, когато знаем, че не може да влияем върху позициите, които представлява Комисията на Штатите. Така че, апел отново към повече прозрачност. Господин Капот. Благодаря. Чудесна беше презентацията. Искам да кажа, че е, това, че това споразумение е важно за двете страни, както в областта на търговията, така и в областта на енергетиката, на заетостта. Енергетиката е много важна. Ако щатите започнат да изнасят втечнен газ. сигурни ли сме, че ще изнасят за Европа? В Азия цените са по-високи. Корея, Чайн, Хит Китай. Кое споразумението може би ще даде определено предимство на Европа при износа на газ от Америка? На второ място, Говорихте за трудовото законодателство. Възможно ли е те, определени норми да залегне да залегнат да, да, в, в споразумението да залегнат подобни норми, за да има равнопоставеност между двете страни. И последният оратор, госпожа Сакорафо. Благодаря. Отслабването на демократичните институции и процедури води до това, че вътрешната политика на държавите членки бива поставена под натиск. Говорим за доминантност на предприятията, на бизнеса определени институции си позволяват да накърняват правата на трудещите се. Това виждаме и при други споразумения за инвестиции. Как ще изглеждат правата на предприятията? Как ще изглеждат тези частни съдилища? И какви ще са последствията за демокрацията? Не смятате ли, че тук могат да проистекат огромни проблеми? Думата има е, главният преговарящ. Благодаря. Искам да започна с въпроса от Пилар де Кастио, защото а той е по-общ и става въпрос до къде сме стигнали с преговорите. Вече те протичат в продължение на една година и а, свършихме техническата основополагаща работа, както вече споменах, т.е. Това означава, че и двете страни са изяснили една пред друга какво искат да постигнат от тези преговори. В много от сферите са представени текстови предложения от Съединените щати и от Европейския съюз и в момента те се консолидират в консолидирани предложения за съответната глава, но имайте предвид, че става въпрос за едно всеобхватно споразумение, което ще има повече от 15 глави, така че няма нещо такова като консолидиран текст на споразумението. Има консолидирани текстове в специални сфери и дори и там много-много неща трябва да бъдат уравнявани, трябва да бъдат съгласувани между Съединените щати и Европейския съюз, между двете позиции. Какви са следващите връзки, а, стъпки? Все повече и повече ще обсъждаме сложните аспекти на тези преговори, въпроси, които ще изискват и повече политически решения. Все още не сме стигнали до този етап. Не очаквам тази година да стигнем даже до този етап, но е, ясно е, че искаме да приключим тези преговори с администрацията на Обама, нещо, което е, Европейския съвет е задало като политическа цел. Тоест до пролета на следващата година и двете страни трябва да могат да са в състояние да започнат преговори по трудните политически въпроси на този процес. За момента е много важно да имаме орган за промотиране за насърчаване на търговията, което означава, че трябва да се свърши още техническа работа. Ще трябва да стигнем до една ситуация, в която пролета другата година а, органа за насърчаване на търговията ще бъде създаден от Конгреса, от администрацията на Обама и това ще стане и един осложняващ фактор за приключване на преговорите, поне съгласно календара, който бе изработен от Европейския съвет. По отношение на прозрачността, първо искам да ви кажа какво вече сме направили, за да покажа и удовлетворението си, защото председателя Юнкер каза, че ще трябва да помислим за допълнителни стъпки за прозрачността. Но първо, по отношение на държавите членки, по отношение на парламента, разбира се, че всички пред предложения, които даваме на Съединените щати, са предварително обсъдени с държавите членки и също така с председателя на комисията Инта, Инте в Европейския парламент. Имаме представители от онези комисии в мониторинговата група на Инта и съгласуваме всички случ... казуси, всички сфери, които са обект на преговорите и мисля, че публично сме изложили позицията на Европейския съюз по различните аспекти на преговорите. Има много публични материали, които са на лице и лесно се достъпват. Въпреки това, трябва да се отбележи, че има доста опасения, доста страхове за какво са тези преговори. Има едно ясно ограничение. Що се отнася до американската позиция, ние трябва да а, уважаваме е, доверието и конфиденциалността на нашия преговорен партньор. Не може публично да излезем и да разкрием договорната позиция на Съединените щати. Тоест, е, ние сме ограничени до известна степен е, в свободата си да разкриваме документите, предоставени от Съединените щати в рамките на преговорите. Е, все още търсим решение как да преодолеем този въпрос. Ние сме обяснили Съединените щати колко е важно да споделяме тези документи с държавите членки и с Европейския парламент. Част от проблема е, че Съединените щати не споделят част от нашите документи с техния конгрес. Тоест, това е тяхна практика и те е тяхно изискване, което те си спазват. Но ние ще продължим да мислим за допълнителни стъпки стъпки, така че комуникацията и прозрачността да бъдат увеличени, е, да хвърлят светлина върху тези преговори. Сега набързичко ще премина по другите въпроси. За преговорите в Световната търговска организация, както а, е, вие знаете, ние сме много ангажирани, за да а, е, постигнем приемане на споразуменията за улесняване на търговията от Бали. Разбира се, има чат пат някой друг проблем, но ще продължим да сме ангажирани да постигнем изпълнение на споразумението за улесняване на търговията и обсъждайки с генералния директор на СТО как можем да процедираме по другите аспекти от дневния ред от Доха. Това не са много трудни преговори от към политика, но факта, че ние сме ангажирани в преговори с американците, не означава, че ние ще спрем да сме ангажирани или да следим какво се случва в СТО. Страховете, които вие посочихте, те идват от оценката на въздействието преди лансирането на преговорите. Основава се на прогнозата, че цялостното въздействие на споразумението с САЩ ще повиши БВП с 0,5 за Европейския съюз като цяло и след това като се раздели това на европейските граждани, получавате числото, което вие казахте. Разбира се, има някой път недоразумения, които се получават, че някакво число, като се раздели на брой от гражданите, се получава едиквоси, и че това е наистина полза от а, а, това търговско споразумение. Наистина трябва много по-конкретно да комуникираме ползите от а, търговското споразумение, защото БВП цифрите не винаги са лесни за комуникиране, не винаги се обясняват а, ясно и точно и не, се, не са ясни за общественото мнение но тъй като това споразумение още не е договорено, има някакви ограничения, доколко конкретно може да се представи пред гражданите, какви ще са преди, предимствата. Но това са предизвикателства, които трябва все повече и повече да преодоляваме, да полагаме повече усилия за да ги преодолеем. По отношение на въпроса за взаимното признаване в различни сектори, тук може да говоря много. Дълъг ще бъде отговора ми, ако трябва да съм изчерпателен. Има много публични документи, какво ще направим в пете индустриални сектора, автомобили, фармацевтични, е, козметични, текстилни продукти и химикали. Тези документи обясняват във всеки от тези пет сектора какво виждаме като постижимо. Например, взаимното признаване не е възможно в химическата промишленост, защото нашите регламенти за химикалите са много различни от тези в Съединените щати и а, просто имаме съвсем различно ниво на защита и там а, взаимното признаване не е опция. Но, например, пък сме обяснили, че взаимното признаване на а, разпоредбите за безопасност на автомобилите или за инспекции на производствени предприятия в фармацевтичната промишленост, медицинските изделия са постижими, така че а, тук вече се уравняват нивата на защита и ще има големи економии за компаниите, които искат да съответно имат експорт към Съединените щати и обратно от щатите към Европа. Има и документ, който сме публикували в, нашите, в нашия вебсайт по отношение на здравеопазването, образованието и водните услуги. Не водим преговори, защото има специални резерви в нашите търговски споразумения, че това не е подлежи на преговори. Така че това ще бъде и нашата позиция, що се отнася до преговорите с Съединените щати. По въпроса за правата на трудещите се. Вярно е, че Съединените щати не са ратифицирали много от основните конвенции на МОД. Те май само две са ратифицирали. Въпреки това всичките а, техни споразумения имат ангажименти, които защитават основните трудови права, и а, е, права, които са разписани в конвенциите, макар че те не са ратифицирани от САЩ. Така че всяко споразумение, което ще договорим с Съединените щати, ще има ясни, спораз... Е, ясни разпоредби за зачитане на основните права на трудещите се. Няколко от вас споменаха въпроса за АСС не знам. А, а за, за уреждането на споровете. А, ще а, разгледаме консултационните документи, както казах, те са огромен обем. А, ще видим какви подобрения а, се предлагат за защита на инвеститорите и за уреждане спорове между инвеститори и държави. Ясно трябва да се подчертая обаче, че факта, е, че инвеститор е загубил печалба, макар че не е бил дискриминиран, не може да бъде основание за завеждане на иск. Така че е, това са много подробни обяснения, които сме дали и по какъв начин ще бъдат дефинирани стандартите и е, също сме публикували а, подходите си, които ще промотираме за уреждане на споровете с инвеститори, защото а, вие сте коми, комисия, която отговаря за енергийната политика. Вероятно вас ви интересуват тези казуси. Много от тези а, дела, които са в публичното публичното пространство по отношение на уреждане на спорове. Това са казуси, които са възоснова на енергийната харта и всички държави членки, Европейския съюз са страни на тази харта и там се предвижда арбитраж възоснова не на националната съдебна система, а възоснова на механизъм за уреждане на спорове спорове между инвеститори и държави. Девет държави членки на Европейския съюз вече са сключили споразумения с Съединените щати, които споразумения включват механизми за уреждане на спорове между инвеститор и държава. Това е а, един факт, факт. Трябва да се вземе предвид всички факти, които към момента са известни. Много ви благодаря на ръководния договарящ за презентацията, за детайлите. Наистина тя беше изчерпателна вашата презентация. Благодаря ви и ще се видим след следващия кръг на преговорите, защото е много важно всички членове на нашата комисия Приключихме работата си преди вакансията, което е добра новина. Ще се видим през септември. Пожелавам ви приятна вакансия. Трябва да си починете, защото е, само няколко а, срещи имахме, но имаше и предизборна кампания. За някой това беше особено уморително. Така че нека се видим отново през септември. Благодаря. <laughs>